colleagues, I'm going to begin the meeting because... Уважаеми колеги, ще започнем работа, тъй като имаме много натоварен дневен ред. Започвам с езиковия профил и с съобщенията. Ако нямате против, ако нямате възражения, приемаме дневния ред. За езиковия профил нямаме превод на датски, малтийски и хърватски. А сега препоръките за, от координаторите. На 6 октомври омбудсмана писа на господин Шоуц за регистър от документи, който трябва да бъде включен. Е, това трябва да одобрим. На следващо място имаме препоръки за мисии. Става дума за следните мисии. Мисия за Вашингтон 16-20 март, мисия за Frontex 16-17 февруари, мисия за Европол 19 март, мисия за Eurojust 20 март и мисия за СИПОЛ 19-20 март. На трето място Проекто резолюции Имаме няколко такива проекта Едно, под е, правило 1.3.3. Е, обежището в Италия хармонизиране на националното законодателство, създаване на Европейска агенция за а, е, осиновяване, Чело е докладчикът и закриване на Агенцията за основните права, доклад Салвини. Нямаме нужда от последващи действия по тези въпроси. Петиции. Имаме четири. Що се отнася до тези петиции? Те са е, става дума за петиция 1947 от 2013 година. Тази петиция ще бъде изпратена за делегацията с Макреб с цел за създаване на дипломатически контакти. Докладчик ще е ръководител, председател е госпожа Макенес. Е, четирите петиции е, за тях е, координаторите решиха, че няма нужда от последващи действия. На следващо място писмените процедури. Координаторите решиха, че Либе трябва да се занимае с доклада с Европейската прокуратура, да се види какво става в съвета с преговорите и да се повдигне въпроса на следващия съвет по вътрешни работи. Ще имаме преди това проекто доклад. Координаторите се съгласиха да работят по английска версия на този доклад. Сега моят въпрос е дали ние приемаме тези препоръки на координаторите. Добре, благодаря ви. В такъв случай те са приете. А сега имаме два файла, които засягат прането на пари. Госпожа Саргентини и Тимоти Къркъл са докладчици. Искам да помоля Тимоти за кратко въведение в темата и искам да ви напомня, колеги, че одобрението, приемането на становището ще стане днес след обед в Q4.2. Моля, ще гласуваме за това донесете картите си за гласуване. А сега чудите има думата за, въве, въвед, за кратко въведение. Благодаря, Клод. Наистина ще е, гласуваме за, по резултатите на тристранната среща. Последната такава среща беше точно преди коледа в Страсбург. Корепер в момента се е съгласил с резултатите от трилога. Имаше малко закъснение, тъй като се случиха атаките срещу Шарли Епто, но днес Екофин се очаква да одобри тези предложения. Сега за прането на пари, директивата за, по тази тема, това е четвъртата, четвъртата версия. Какво успя да направи парламента? Мисля, че революционно това, което направихме, това е публичен регистр, който е отворен а, за всички хора, които имат легитимен интерес. Формулировката е, че не вие сте тези, които трябва да докажете своя интерес, а държавата, т.е. другата страна, трябва да докаже, че евентуално вашият интерес не е легитимен. Но 28 държави трябва да адаптира текста към своите, със своята вътрешна ситуация и може да има случаи в държавите членки, където властите смятат, че определени граждани, журналисти, неправителствени организации трябва да имат ограничен а, достъп. По принцип тези регистри ще са взаимосвързани, което ще даде възможност на банки, на е, други заинтересовани лица и на, и на гражданите да могат да получат информация за дадени е, казуси и то трансгранични казуси. Благодаря на италианското председателство, защото то, това не беше включено в председ... предложението на комисията. Трябваше доста дълго време е, комисията да приеме това предложение. Всъщност само някои държави членки подкрепиха това предложение в начало и в крайна сметка имаме един положителен резултат също и поради причината на това, че е, докладчиците в сянка на парламента поддържаха своята линия. Парламента подкрепи публичния регистр с 653 гласа за, така че това беше голям напредък и се надявам да подобрим прозрачността за това кой какво притежава и се надяваме с това да може да се борим добре срещу а, укриването на данъци и данъчните оазиси. На следващо място опазването на личните данни. Досието не включваше този аспект, нямаше достатъчните уточнения. И така парламента и други заинтересовани лица искаха да оточнят как законодателствата за опазването на личните данни и законодателството за прането на пари трябва да са свързани. В ЕКОФИН и Генерална дирекция МАРКТ там аспекта на личните данни бяха доста. Този аспект беше доста недоосветлен. Ние много се постарахме езика да е ясен, да защитим интересите на клиентите на банките, защото те имат право да знаят какво става с услугите, когато им се отказват. може след 1 ноември, когато а, когато започна работа новата комисия, главните дирекции се смениха, които бяха отговорни а, за досието и втората главна дирекция имаше по-различно становище по досието, така че това беше много добре. Тимоти. Благодаря, господин председател. Явно Ясно е, че аз подкрепям Юдит и искам да благодаря на съвета и на комисията и на докладчиците Сянка и на съдокладчика си господин Сайман, е, госпожа Сержентини, господин Каранс и на секретарията. Много им благодаря за тяхната подкрепа. А този регламент е един от двата инструмента в пакета. Моят доклад е по ограничения по-краткия доклад. Той покрива информация, която се изпраща за компаниите. Тук е, какво се опитахме да направим? Опитахме се да видим каква, какъв обем данни трябва да бъде е, предоставена и е, осветлихме въпроса за, анонимно, за анонимността. Някои трансфери са изключени от обхвата, например трансфери в е, парична наличност от фондове и трансфери под 1000 евро. Е, също така правим разлика между трансфери в извън Европейския съюз. Тоест, пропорционалността тук беше важна за нас. Освен това, личните данни бяха приоритет. Някои от измененията засягаха именно този въпрос. Надявам се, е, че бяхме че успяхме <clears throat> да вземем предвид службата, мнението на службата за опазване на личните данни. Така че смятам, целият пакет е, е добре съшит, има ясна връзка между двата инструмента има връзка с е, предишното законодателство е, срещу борба, за борбата срещу прането на пари. Там обаче не бяхме достатъчно балансирани. Тук мисля, че пакетът е балансиран, защото е, се вземат предвид гражданските свободи и се преследват престъпните деяния. Имаше грешки в предишното законодателство, сега смятам, че те са поправени. Инструментът дава възможност за използване на личните данни пропорционално, което е много важно, особено в борбата срещу тероризма. Искам да благодаря на всички колеги, които работеха по досието и смятам, че може да подкрепим резултатите, които са постигнати. Благодаря, Тимоти. Благодаря. Доклада, е, гласуването ще бъде в Екон Либе на 15. Чудесно е. Аз самия <clears throat> зная, че много работа бе инвестирана в преговорите. Искам да приветствам някои от своите колеги от Лондон, е, представители на моят избира... от моя избирателен район се присъединиха към нас тази сутрин. Добре дошли. И така, колеги, ще преминем към дерадикализацията на чуждите войници. Ни вече имаше дискусия по този въпрос на 24. Това се случи на 7 януари ще има съвет по вътрешни работи е, тази седмица в Рига. Нямаме време преди това да гласуваме по нашия текст, но искам да кажа, че всички заинтересовани лица са консултирани. Вие имате, излезли сте със своите становища, изпратили сте ги в е, нужното време. Ще имаме обмен на мнения. Ще имаме изявление от комисията, от господин Кърков. След това ще имаме презентация за деракализацията от Омар Рамадан и презентация от Агенцията за основните права, господин Кером. И така, най-напред презентацията от страна на комисията. Искам да напомня на, коми... на колегите, че комисарят не може да присъства поради обективни причини днес. Затова той е изпратил свой заместник – който ще ни осведоми доколкото може за нещата, които се случиха и ще се случат до 12 февруари, а именно до съвета по вътрешни работи. След това ще имаме възможност за въпроси. И така, господин Таес, преминаваме директно към вас. Имате думата. Много благодаря, господин председател. Добро утро на всички, уважаеми европарламентаристи. вече 20 дена изминаха от страховитите събития в редакцията на Чарли Евдо. И през изминалите дни бяхме свидетели на редица срещи и форуми, посветени на това как трябва да реагираме на събитията. Не знам, вие на колко заседания и срещи сте присъствали, аз и колегата до мен на много. Комисията реагира мълниеносно, реагира, разбира се, и уточнявайки, че е време за действия, но не за недообмислени такива. Това бе ясно подчертано от президента, от председателят Юнкер на събитията, на събитията, на които той присъства, на срещите, на които той присъства. А именно, призовавайки за премерени действия. какво направихме и как смятаме да продължаваме да работим, за да постигнем тези премерени реакции, тези премерени действия в отговор на случилото се в Шарли Ебдо. Това всъщност е атака, посегателство върху всички европейски ценности. Аз самият, може би мнозина от вас също са, аз самият участвах в мълчаливият марш в е, Париж, където ясно дадохме да разберем спокойно, но решително, че всички ние събралите се там от различни поколения сме твърдо решени да противостоим Искам също така в тези встъпителни бележки да кажа, че днес е 27 януари. Ден, в който споменаваме Холокоста. И в този именно смисъл искам да кажа, че съм изключително горд от факта, че по един такъв достоен начин Европа отговаря на расизма и ксенофобията, които се отключиха след събитията в редакцията на Шарли Ебдо. И така, смятаме, че трябва да анализираме много внимателно системата, която съществува в момента за борба срещу тероризма. И един от изводите на този анализ е, че това, което вече правим, можем да го правим по-добре, да набираме повече средства, които вече съществуват в настоящите структури и да ги оползотворяваме по-добре. Нещо друго, по което ще работим заедно с вас – са за това да се запитаме дали имаме всички законови механизми, с които можем да разполагаме. Има законодателни предложения, по които в момента се доработват и сега ще ви спомена някои от тях. Това второ. И третото нещо, което правим, е анализ който да ни помогне да разберем къде са луфтовете, къде няма законодателно предложение, нито в процес на разработване, нито запланувано. И по този начин всъщност е, събитията в е, редакцията на Шарли Ебдо се оказаха нещо като стрес-тест. Тест за издръжливостта на нашата система. И така, ясно е, че борбата срещу тероризма е от основополагаща важност – Разбира се, че трябва да работим на международно, ако мога така да го нарека, европейско равнище, разбира се, и национално действие. Необходимо е и национално действие. Сега, въпросът е дейностите на европейско равнище дали ще бъдат до, до, ще допринесат допълнителна полза за превенция, за на събитията, на повторение на подобни е, събития и дали няма да е по-добре да остане на националното равнище. Има дебат именно по този въпрос на различни заседания на Министерският съвет, Европейския съвет. Утре е предвиден такъв дебат тук и в пленарното, на пленарното заседание. Сега, е, нека аз да ви кажа моето становище, което съм подредил в 14 е, точки, но няма много да се разпростирам, за да остане време за въпроси. От 2011 година насам се придържаме към стратегия, която аз смятам, че е полезна и добре премерена срещу радикализацията. Господин Рамадан ще ви даде подробности за това какво съществува в момента и как то може да бъде заздравено, укрепено. Сега, по-нататък в съветът разработихме механизми, които предоставихме на държавите членки под формата на съобщения и програмно действие. На трето място – интернет. Интернет в основата на много дебати, които текат в момента. И аз е, самият е, всъщност отклонявам въпросите свързани с е, интернет защото смятам, че тук може да се работи като първо детектираме, отчитаме какво, каква пропаганда тече по интернет. И именно това си заслужава да анализираме, дали можем да внесем, така да се каже, в европейската практика това, което вече практикуваме в Обединеното кралство. След това, кога можем да заличим съществуващо съдържание в интернет и тук можем да се е, вдъхновим, така да се каже, от е, законодателството, което съществува в областта на детската порнография, например, но в областта на тероризма нещата няма да са толкова еднозначни ще бъде по-трудно. Създавам, да създаваме на трето място място за диалог в интернет – и накрая нови технологии за това да можем да отчитаме навреме новопоявяващите се в киберпространството явления, които са криптирани по един или друг все по-нов начин. И така, пак смятам, че общата ни стратегия за интегриране в тази област на действие е разрешението до голяма степен на този въпрос. Например, в областта на образованието и просветата, на изследователската дейност, на социалната политика. Тук има единно общностно действие и то трябва да се използва, ако е, общностното действие на равнището на правораздаването и правоохраняването не е на достатъчно е, развита степен на развитие. И сега имаме нещо, което аз мога не много удачно може би да нарека като остатъци. В е, случая с, е, с правоохранителните агенции на европейско равнище, нещата понякога се взимат прибързано и под напора на момента. Например, PNR пътническият е, регистр, знаем, че е свързан с съдебно решение на, европейск, на съдът на европейските общности относно неговата всъщност неправомерно с оглед на съхраняване на личните данни. И именно от тук проистича голям дебат, за е, който в момента няма да изразявам отношения. Сега по повод на съществуващите празнини. Празнини, за които знаем. Първата такава е дали във всички държави членки законодателството отразява резолюцията на, Европейск на ООН за борбата срещу тероризма или трябва да направим преглед за това как са имплементирани те в националното законодателство. Имам предвид резолюциите от 2008 и 2008 година. По повод на Фронтекс и неговите функции за охрана на външните граници на Европейският съюз. Жил и аз самият се питаме дали може границите на Шенген да функционират по-добре, отколкото в момента, за да може да изпитаме достатъчно доверие за по-нататъчно законодателство в тази област на общото охраняване на границите. За момента смятам обаче, че е рано. И накрая, т.е. следваща точка, огнестрелните оръжия. Предвидена е рам, законова рамка именно за 2015 година от по тези въпроси, защото наистина начинът по който човек може да се зубие с огнестрелно оръжие в момента, ако го погледнем, ще видим има много празнини. Сега току-що обсъждахме прането, прането на пари, така че няма тук да се разпростирам, защото до голяма степен изчерпан този въпрос. Има още нещо. За съжаление, до голяма степен а, атаките срещу Чарли Ебдо и супермаркета Кашер са всъщност явления типични за нашият век, за 21 Първи век, където този вид атаки се организират и планират в друг вид инфраструктури, има предвид киберструктурите. Затова именно смятам, че трябва да се запитаме на европейско равнище и с, при, като зачитаме в най-голяма степен съхраняването и опазването на личните данни, как можем обаче и все при все това да продължим да работим на ниво размен на разузнавателна информация. В момента се водят преговори именно за регламент за Европол. И накрая, съжалявам, прехвърлих си времето, но вече приключвам. Министерствата на външните работи на държавите членки също са в контакт по повод на дебата за мерки против тероризма. На 12 януари се проведе първата среща, предвидена е втора за средата на февруари на Министерски съвет в състав външни министри. В момента какво правят? Опитват се най-напред да вплетат мерките за сигурност в международния дебат, след това да създадат верига за взаимодействие между правоохранителните служби на държавите членки и в офисите на европейските институции в държавите членки. Надяваме се, че в близко време ще можем да ви изложим конкретна програма, която да съдържа елементи вече на обща европейска политика, стратегия за сигурност. Надяваме се, че това ще се случи през май месец и ще бъде по-подробна от това, което днес ви излагам в тези в тези встъпителни бележки. Пак повтарям, действие, но не насочено действие на активисти против нещо. Благодаря. Um, uh, Благодаря ви много. Много се радвам, че е, ни дадохте представа за общата картина от ваша гледна точка и всъщност сигурен съм, че голяма част от колегите вече се задават въпроса кога ще е готова комисията с конкретни мерки по е, Шенген, по е, киберпрестъпността и прочие? Е, какъв е вашия график? И се надявам, че когато отговаряте на въпросите, ще вземете предвид този въпрос, защото много добре знаем, че Шенген е от решаващо значение, както и интернет. Затова искаме малко повече подробности. Що се отнася до приложението, всичко е наред, разбира се. Комисарят Еврамополос ще направи изказване утре в пленарна зала, но ми съобщи, че има достатъчно основания да не съобщава точно какво ще каже днес чрез господин Ръте. Господин Диас Демера, е НП. Благодаря, господин председател. Имам един списък списъка, който поискахте. Изготвих го за 15 на минути тази сутрин. Става дума за речника на тероризма. Кои са думите? Джихад, радикализация, индоктринация, прихващане на финансиране, проследяване на заеми, терористични де, действия, а, законодателни текстове срещу тероризма, заплахи, а, чието разследване е в националните компетенции, по-ефективно сътрудничество, а, включително в трансатлантически план, регистри на пътниците, работа а, с, с Турция, мерки срещу Боко Харам, Ал-Шабаб, гранични контролни мерки, между народни контролни системи по интернет, събиране на разнавателна информация, потискане и преследване. Това беше списъка на понятията, които са от решаващо значение. И така, при цялото ми уважение към господин Керков, аз високо ценя положените от него усилия и знам, че това не е лесно. времено обаче трябва да се има предвид, че има поводи да се чувстваме безсилни, да се чувстваме несигурни. Но преди да задам въпроса, нека да кажа на някои от колегите, които, с които не се познаваме, че много добре знам за какво говоря. В миналото съм вземал други позиции и тероризъм отне живота на 192 души в Мадрид, когато аз бях на отговорна позиция в Мадрид. Затова моят въпрос към господин Киркоп е какво възнамерявате да предприемете? Какъв е бюджета ви? Какви източници използвате? кой координира вас и кого координирате вие. Защото Аз съм а, а, прочел внимателно вашите изказвания пред съвета и ги ценя високо. Те са изключително разумни и показват високо чувство на отговорност, но въпросът е какви са инструментите, с които разполагате, за да стане всичко това ефективно. Нямаме време. Трябва да е, предотвратяваме е, терористичните актове много по-бързо. Е, времето ни притиска и трябва да вземем предвид и предложението на господин Ботарели, отговорник за защитата на данните. Запишете, моля, въпросите. Колеги, нека да ви помоля за следното. Виждате от дневния ред, че събираме въпроси, които са точно по съдържанието на изказването, но нямаме много време. Затова, моля ви, ограничавайте се до две минути, Биргит Сипел. Е, Благодаря, господин председател. Аз се радвам, че се споменават Сирия, Ирак и Нигерия и такива страни, защото е ясно, че ние в Европа просто наблюдаваме какво се случва в истинските, на истинските полета на войната. Това не е война между християни и мусулмани, това е война за сила, за завземане за, на сила. Става дума тук за авторитарни системи от една страна и демокрации. И ние трябва да защитаваме демократичните ценности. Господин Рютер каза, не бива да има акционизъм, трябва да има дейности. И какво се случи обаче, започна този, точно този акционизъм почти веднага след като се случиха атентатите в Париж. И какво е, започнаха да публикуват е, медиите? Различни контроли на социалните мрежи, забрани, забрани, забрани от най-различни видове. Според мен това е противоречие по същество. Вие казахте, трябва най-напред да анализираме нещата. Къде всъщност има пробив в е, нашите способности, в нашата концепция? Аз до сега не съм видяла доклад, в който да има подобен анализ. Въпреки това, сега искаме да реагираме бързо, веднага искаме да създаваме и въвеждаме нови механизми за надзор. Въпросът е, дали ни трябват отделни мерки? Този въпрос трябва много внимателно да се проучи, за да, защото е, ситуацията е много специфична. Ето, например, Атентатите в Париж, за тях се знае, че, има, че е имало предварителна информация. Тази ситуация трябва да се провери. За съжаление, както при обикновената престъпност, така и в, при тероризма, не може да предложим 100% сигурност. Няма 100% сигурност. Но, вероятно, трябва да преосмислим нашите мерки и да въведем нови мерки. Но аз ще съм благодарна, ако направим това, което предлага докладът на съвета. Какви възможности имаме до момента? Чуваме през последните дни, че много от мерките е, които се предприемат е, или не се изп... са предложени, или не се прилагат ефективно, или изобщо не са приложени. Е, оказва се, че разузнавателните служби и службите по сигурност не обменят достатъчно добре данни. Ето, тук имаме факти и върху, на базата на тези факти може да се реагира, а не на базата на емоции. Нека определим къде са пробивите в нашата система, защото в противен случай правим втората стъпка преди да сме направили първата. Ако искаме да, има, да предприемаме действия, а да не стигаме до акционизъм, то не бива да накърняваме основни права. С това не увеличаваме нашата сигурност. А сега по отношение на превенцията и на дерадикализацията, трябва тук да мислим за, социална, за социално сближаване и за недискриминация. Това е също един елемент, който може да е полезен в дерадикализацията. Um, Благодаря, Биргит. Колеги, е, много хубави неща казвате, но все пак времето ни притиска. Затова нека отново да ви напомня за ограниченията във времето. Тимати Кърпа Копи има думата от името на Екаре. Благодаря, господин председател, господин Райте. Това, което се случи в Париж, всъщност е сигнал, че трябва да се пробудим, но много от нас тук в тази парламентарна комисия не са изобщо заспивали. Е, много внимателно следим и бдим. Е, знаем, че се увеличава дейността на терористите, свързана с новите технологии, с научните открития и в киберпрестъпността, и в евентуални възможности за биологичен тероризъм и дори ядрен тероризъм. Има атаки срещу отделни лица в Лондон, атаки срещу отделни лица в други градове, включително и в Париж. И тези нападения са изключително безпокоителни. Също времено нямаме време, трябва да се събира разузнавателна информация и да се обменя тя между европейските държави членки, за да могат гражданите на Европа да бъдат защитени. Що се отнася до данните на пътниците, доклада по който аз работя, регистъра на пътниците, всъщност не е странична мярка, напротив, това е една от най-важните мерки. И за това а, е най-добре да го разгледаме не в светлината на последните атаки, а в светлината на работата, която тече от доста време по тази тема в парламента. Имаме доклада, обсъждали сме го, има много колеги, които имат да, доста безпокойства, свързани, например, с защитата на данните и така нататък. И аз като докладчик съм направил всичко възможно, за да се внесат подобрения. На 4 февруари, както сигурно знаете, ще има изслушване, на което ще бъдат поканени не само експерти, познаващи добре регистъра на пътниците като предложени система, но и е, експерти от комисията. И много ще се радвам, ако комисията ни помогне да приключим работата по тази тема възможно най-добре и възможно най-скоро. Тук не става дума за нещо прибързано. Работим по темата вече от 3 години. Доста сме напреднали. Ако все още има колеги, които не са убедени, че има нужда от такава система, нека да заповядат на 4 февруари. И в крайна сметка, нека да подчертая отново, този парламент има добра история в предлагането на пропорционални мерки по сериозни заплахи срещу гражданите на Европа. Това е отговорност на всеки един докладчик и аз възнамерявам да поема своята отговорност. За това е важно предложението да е формулирано по най-добрия начин, по най-подходящия начин, защото виждаме, че все повече се увеличават нападенията срещу нашите е, институции, ценности и начин на живот в Европа. Благодаря, господин Киркоп. Казва председателят, е, моето решение е следното. Господин Диездемер и госпожа Файон изключително любезно се съгласиха е, с ваше позволение, разбира се, да е, отложим следващата гледна точка, именно интелигентните граници, за да не се налага да ограничавам времето ви за изказване, колеги, защото разбирам, че много колеги искат да зададат подробни въпроси. И така, а, нека официално да ви попитам, съгласни ли сте с това изменение в дневния ред? По този начин ще разполагаме с повече време. Благодаря отново на госпожа Файон и господин Дея Диестемера. Тази точка за интелигентните граници ще бъде включена в дневния ред възможно най-скоро. Благодаря ви отново. А, и така, това ни дава малко повече време. Моля ви, разбира се, не злоупотребявайте с времето за изказване, не, но така ще имаме време за повече въпроси и отговори. Софи Интфелд има думата, тя е координатор в групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Един а, е, общ въпрос, свързан с а, е, събитие от вчера вечерта. Аз участвах в представя... Е, бях на събитие, на което бе представен дневник на един от задържаните в Гуантанамо и говорихме много за Гуантанамо, за доклада Фалштайн, и а, е, за мен стана очевидно, че когато се опитваме да се борим срещу тероризма, трябва да действаме изключително точно, защото много често се предприемат мерки, които всъщност са погрешни. Действа се импулсивно, действа се прибързано. Опитваме се да защитим правата на гражданите а, е, и тяхната сигурност. Опитваме се обаче е, да защитим и свободата в нашето общество. Винаги съм готова да обсъждам нови мерки, нови инструменти там, където те са необходими. Но нека все пак да ви припомня, че през 2011 година е, Европейския парламент прие резолюция, в която се искаше да се направи оценка на инструментите за борба срещу тероризма, които вече са приети на европейско равнище – Такава оценка все още не сме получили. Е, все още нямаме представа какъв е резултата от мерките. А сега директивата за съхранение на данните бе отхвърлена от съда. Държавите членки искат нови мерки. Дайте да видим първо по всички от тези мерки, които са взети а, и, пред, и прияти от 2001 година до тук – каква е тяхната ефективност. И гражданите чакат отговори на много въпроси, включително на въпроса как е възможно в Париж, в еврейски музей, в Брюксел, Тулуза, Бомбай, Лондон, Мадрид да става дума за извършители, които са били известни на тайните служби преди да извършат терористичния акт. Как е станало така, че информацията за това, че това са опасни лица, се е загубила някъде в системата и не е попаднала на бюрото на правилния служител? А тук говорите за неща като забрана за криптирането на данни, които се предават по интернет. Аз не мога да предам хората, които са гласували за мен и е, да подкрепя такава мярка. Не съм готова да продам тяхната свобода срещу някаква иллюзорна сигурност, която се опитвате да ни предложите. Крайно време е да получим такава оценка от комисията. Комисията дължи това на гражданите, съветът също, макар че съветът не е представен тук днес. И накрая, господин Рюте, вие е, казвате, че ако а, говорим за данните на пътниците, това трябва да е предложение, което да спазва решението на съда за съхранението на данните. Напълно съгласна съм с вас, приемам а, а, тази а, стъпка и а, като цяло а, инф... целият пакет за обмена на данни а, трябва да бъде прият в тази светлина. И накрая, малко повече бих искала да разбера от комисията не само за събирането на данни и информация, но и за обмена на данни и информация. Какви са правните рамки и какви са правните защити за правата на границите, защото се опасявам, че много от механизмите от последните години не са достатъчно добри в тази връзка. Благодаря. Колеги, ако обичате, е, все пак бъдете кратки, защото въпреки допълнителното време няма да се справим. Корнелия, благодаря. Мисля, че това, което се случи в Париж е ужасно, катастрофално. Щетите са огромни и трябва много да помислим за това какво е какъв е правилният отговор, който трябва да предложим? И имам чувството, че не даваме правилният отговор. Имам чувството, че не сме се извадили поуките. Нито сме се получили от 11 септември, нито от последните терористични атаки. Коя е истинската мярка? Кои са мерките, които трябва да предприемем винаги отговорите вървят в посока ограничаване на правата, ограничаване на свободите и това засяга всички. Така няма да стигнем напред. Мисля, че не анализираме достатъчно добре конкретните случаи. На следващо място. Направили ли сте анализ на съществуващите инструменти, а, така че те да бъдат приложени още по-ефективно. Това ще е най-първото нещо, което трябва да направим. Какво имам налично и как мога да го използвам по-добре. Това би било именно изходната точка за нашите действия. А това не го правим. Предложенията. Дейвид Камерон предложи да няма комуникация, която да не може да четем. Добре. Отговорът на Париж, на Париж е, какъв ще е да няма криптирани послания, е, цялата комуникация да е достъпна за всички, в е, тези права, т.е. на лично пространство, тези права ще бъдат загърбени. Ами, аз това не мога да го обясна на никого в Германия. Това е неприемливо. Сега, за защитата на данните на пътниците. А, каква, как, какво щеше да се случи, какво щяха да допринесат данните на пътниците за предотвратяването на атаките в Париж? Не зная. Нека се борим с тероризма там, където той се шири. Аз бях в Ирак и мога да кажа какви мерки могат да се предприемат, така че хората да не се хвърлят в... да не се поддават на тероризма. Става дума за цивилни граждани. Тези хора трябва да бъдат консултирани и напътствани. Как може да помогнем за това да не се финансира тероризма. Никой не говори за Турция, за Саудитска Арабия, които предлагат подкрепа на терористите, било то финансово или с оръжие. Трябва да говорим за това как да накараме млади хора у нас да не стават джихадисти. В Германия има вече програми за това. Какво на следващо място? Какво се случва с интеграцията? Явно нещо не върви добре в интеграцията, защото Ако не отговорим на тези въпроси, няма да може да се преборим с тероризма. Благодаря, е, госпожа Сърчентини от Зелените. Благодаря. Ето, Софи ни даде няколко примера <clears throat> за е, извършители, които са били известни. Ето, е, същото се отнася и за похитителя на Сатео Фан Хох. Аз идвам от Амстердам и аз имам чувството, че живея в Граундхок през последните седмици. Слушам различни предложения, примери, истории, които познавам от 10 години. Искам да подчертая, че когато става дума за рекаделизация, аз я приветствам. Обаче, какво се случва след 2004 година, когато започнаха да действат големите програми за дерекаделизация, след което потънаха някъде? Какво става, когато искаме да предприемем мерки за укрепване на нашата сигурност? Ми, аз просто се чудя. Ето на 17 януари бе прият този документ и съвета по, вътрешна, по вътрешни работи пише в заключенията си. Държавите членки не обменят информация. 80% от данните на е- Европол за пътници, за опатни пътници се обменят само от 4 държави членки, т.е. останалите държави членки не предоставят тази информация. Би било хубаво, ако комисията започне тук, защото виждам, тук може да подобрим нещата. Освен това, бих искала да знае от комисията, когато съветът ви покани да помислите за начини за прихващане на дешифрирани данни на ниско равнище, каква ще е вашата реакция? Ето, Сноуден вече ни предупреди, че трябва да се защитим от прекалено любопитни хора. Е, Тимерманс, вие е, казвате едно и също нещо. Личните данни трябва да се събират, но в унисон с законодателството за опазване и задържане и съхранение на данните. Добре, какво е това? Обяснете ни, ако обичате. Какво означава съхранение на, на данните? Защото аз просто не, не, не го разбирам. Сега за Шенген. И при Шенген чувам, че трябва да преосмислим начина по който си сътрудничим в Шенген. Това са обаче хора, които са расли в Европа, които имат европейски паспорт, които не са непременно пътували между държавите членки, въпреки това нанасят щети. Къде Шенген може да укрепи външните и вътрешните граници, къде може от Шенген да почерпим подкрепа. Лора Ферари. Много благодаря, господин председател. Добър ден, господин Ротер и на вас. Наистина, атентатите в Париж и други подобни събития всъщност се дължат на тази нулева толерантност, която се опитваме да внедрим и която понякога е по-вредна, отколкото полезна. А освен това, можем да ограничим и свободата на слово, свободата на движение, свободата на избор на вероисповедание и така нататък и така нататък. Само и само да имаме повече сигурност. И това не е лесно. Лесно е, разбира се, да се реагира без да се мисли, а е трудно да се намери равновесието между сигурност и свобода. Днес сутринта обсъждаме какво трябва да предприемем в средносрочен и дългосрочен план. В средносрочен, в дългосрочен по-скоро план, може би още е рано, но в краткосрочен можем да кажем, че ни трябва повече полицейски обмен. Например, в Италия преди няколко дена заловихме двама френски граждани на границата с Франция и не се знаеше нищо от гражданството, което живее в тези региони, нито от едната, нито от другата страна на граница, включително и полицията от другата страна на граница. Е, трябва да си говорят, за да си помагат. Това първо. Второ, трябва да има повече култура, образование и просвета. Какво имам предвид? Трябва да използваме по-добре съществуващите инструменти, с които разполагаме. Освен това трябва да превърнем тези основни и ненакърними човешки свободи нашата сила. Сега, интернет. Интернет е чудесно постижение, защото ни позволява да обменяме мнение и информация свободно и бързо. И сега, за да има повече контрол, не бива да си позволяваме този риск а именно гражданите да нямат възможност да си обменят повече информация. По-скоро тази информация в паралелните, успоредните мрежи. Всички сте чували за Тор това е подземна, подводна, подмолна мрежа, където се трафикира с оръжие. Ето тук, в тези паралелни светове на обмен на информация, трябва да има повече контрол, за да може да изкопчим оттам повече информация, която да използваме в борбата срещу тероризма. И сега, искам да ви попитам нещо. Побенахте за анализа на луфтовете, на празнините. И тук искам да попитам следното. Може ли да ни кажете нещо по-конкретно за сроковете? За сроковете, които предвиждате да извършите този анализ на празнините? И това първо. И второ, какви са дейностите, които Европейската комисия възнамерява да предприеме в този смисъл? Благодаря. Okay, um, to... Скъпи колеги, Имаме още много записали се за изказвания, всъщност всички присъстващи. Казвам всички, да не би случайно да съм пропуснал някой, а пък той да се е записал, затова така малко обобщавам. Ако може да се придържате до една-две минути, то тогава можем да дадем време за изказване на всички. Опитахме се да прехвърлим вече предвиденото в дневния ред. Изчерпахме точката на господин Диас Демера и на господин Жафайон, така че имаме сега време за а, тази точка, но моля, моля да ми кимнете с глава, за да ми изразите съгласие с това, което предлагам, именно една-две минути, за да може да всички да се изкажат. Иначе само ще дадем време на първите, които са се записали. Добре, виждам, че ми отговаряте положително. Нека така да постъпим и моля конкретно да задавате въпроси за комисия, към комисията, тъй като именно от нея трябва да получим отговори. така, Рашида Дати, заповядайте. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Господин директор, аз съм много заинтересувана от всички тези въпроси и съм изненадана малко от тона на вашето изказване, което само се придържа към атентатите в Париж и тези в Брюксел, без обаче да споменете всички останали атентати в Европа. Например, задържането на заподозрени. Много ми бе интересно да ви слушам, тъй като в момента живеем във време, което ни заповядва действие тези трагични събития. Смятате ли, че, както вие ги наричате, са престъпленията на 20 и 21 век? Наистина ли е така? И всички тези явления, с, свързани с интернет, е, джихада и така нататък, те са наистина явления на нашето съвремие, но какво ни отговаряте? Отговаряте ни, че на тези събития, на тези действия, вие отговаряте с размисъл, с анализ. Къде е действието ви обаче? Къде е графикът ви? Защото знаем, познаваме действителността, ясна ни е трагични събития, атентати, посегателства и така нататък. Сега обаче не, е за, няма защо да се питаме кой, кой е, ще организира атентат, това е ясно. Въпросът е кога. Кога и това да избегнем. И носите отговорност. Комисията носи реална отговорност. И в такъв смисъл трябва да действате, трябва да има действие какъв е графикът на конкретните действия, които възнамерявате да предприемете. Това ви питам. И сега спо, взимам повод от казаното от Со, Софи Интвелт. Какво става с тези инструменти, които, за които вече сме законодателствани и сме предприели е, от много отдавна и европейските граждани не виждат тяхното реално внедряване в е, действителността. Благодаря. Благодаря. Искам да ви благодаря на лес, на, за чудесния анализ. Е, важно е да имаме такива анализи в днешно време. Аз съм съгласен с вас, че ни трябва действие, а не акционизъм просто. Имам чувството, че в тази цялата дискусия а, започват да се казват, изказват искания, които до сега не са били удовлетворявания. Ето, хората искат е, регистри с личните данни на пътниците, искат е, бронирани хеликоптери, искат е, занижаване на определени законодателства. Трябва да мислим разумно, да направим един разумен анализ и да видим проблемите такива каквито са, за да може да ги решим. Вие казахте, че може да използваме съществуващите неща по-добре. Това е важно послание, защото въпреки тези е, ужасни неща, които се случиха, имахме възможност да ги предотвратим. Естествено, трябва да действаме. Имам два въпроса. Аз съм докладчик в Сянка за Европол. Вие говорихте за неща, които остават да се направят по законодателството за Европол. Разкажете нещо повече за това. И е, на следващо място говорихте за оръжията и законодателството, свързано с тях хората, атентаторите от Париж са могли да закупят оръжията си от Бел... Белгия. Значи, трябва да помислим как такива трансгранични дейности, как такива дейности да бъдат предотвратени. Благодаря, господин Дюпрей. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, благодаря господин генерален директор. Първо казахте, че трябва да се действа, но с мярка. Съгласна съм с вас, защото живея в демократични страни и е, трябва да се действа с мярка, трябва да се работи ефективно и пропорционално. Бях е, малко изненадан. От е, 2011 година казвате, че има ефективна стратегия за борба срещу радикализирането. Честно казано, доста ме изненада. Да, точно това ви чух да казвате. Е, доста ме изненада казаното от вас. при положение, че се случва е, това, което се случва, именно млади хора отиват в Ирак, в Сирия. беше е, добре това, че казвате, че е, регистъра на пътниците ще спазва решението е, на Съда на Европейските общности. Казвам го за Софи Интфелд това. Също но обаче, в... когато говорим за правото, ние имаме право в областта на огнестрелните оръжия. В моята държава има такива разпоредби и всички добросъвестни граждани са длъжни, ако притежават оръжие, да ги притежават правомерно, да ги инсталират и така нататък. Проблемът е обаче, че терористите не са добросъвестни граждани, те няма да спазят тези правила. Три въпроса. Първо, смятате ли, че е възможно в сегашната ситуация държавите членки сами да решават каква информация да включват в Шенгенската информационна система. Защо няма официални изисквания? Второ. Има много терористи, които са от тук, които са израсли тук, които са образовани тук. Те излизат, пътуват през граница няма ли начин да има поне минимален контрол? Има малолетни лица, които са напуснали Белгия и са отишли да станат бойци в тези страни, без да има решение от страна на родителите на границата. Да, трябва да видим какви точно мерки ще бъдат предприяти, за да може да се а, спре тероризма по един ефективен, ефикасен начин. Госпожа Бозенберг има думата. Возенберг. Госпожа Возенберг, заповядайте. А, госпожа Возенберг не е тук. Господин Халахо. You, you, like... Благодаря, господин председател. Господин генерален директор, събития като това само върха на аз. През последните 15 години медиите и властите си дават сметка, че много от най-популярните джами, училища и други мусулмански институции в различни държави и членки всъщност са контролирани от фанатици. Има проповедници, проповядващи слово на омразата, има проповедници, които разпространяват антисемитски материали. Е очевидно, че а, терористичните действия са съвсем логична последица от тази версия на исляма, която за съжаление изглежда доста популярна, колкото и да а, не искаме да го признаем. А, колкото и да наблюдаваме случващото се, има независими лица, които сами вземат решение да действат. И това именно заради тези джихадитски послания. Споменахте контрола върху огнестрелните оръжия. За какво конкретно говорите? а, за правомерното притежание на оръжие. Помислете си. А, терористите в Париж използваха автоматични оръжия, които не могат а, закономерно да бъдат а, закупени в Европа. Сесил, заповядай. Тания Файон също не е тук. Госпожа Рефодал. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Виждате колко много от нас е тук в залата днес, защото всички ние се чувстваме отговорни и длъжни да защитим гражданите от тероризма, който удря нашия континент. И една от мерките тук е именно регистъра на пътниците, е, за да може да се следят европейските кандидат-джихадисти. По този начин е, ще е, имаме възможност за е, обмен на данни на пътниците и е, ще се гарантира и повече сигурност и по-добра защита на правата на гражданите. Също времено обаче не трябва да се действа под е, давление на емоциите. Трябва да се остави достатъчно време, за да се обсъдят нещата внимателно. И както господин Аврамополо заяви, позицията на комисията трябва да бъде подобрена, що се отнася до мерките свързани с данните и с правото на личен живот. Пакета за регистъра на данните на пътниците е свързан с целият пакет за данните и за събирането на лични данни, които могат да бъдат използвани за борба с тероризма. Франц Тимерманс направи ново предложение – и казва, че ще има ново предложение за ПНР, за данните на пътниците, ако не се постигне договореност по настоящия вид. Как ще изглежда това предложение и ще има ли агенция за защита на данните, както бе казал господин Тимерманс? Томас Щетовски има думата. Томас. Благодаря. Преди всичко искам да попитам следното. Конкретно, дали ще си сътрудничим по-добре, дали ще си обменяме информация по-добре. Имам предвид агенциите. Това ще доведе ли до по-добър контрол, в крайна сметка. Ако успеем всичко да постигнем всичко това няма да бъде благодарение на тази стратегия, която днес предлагате, защото тя всъщност, според мен, съвсем не е новаторска, нито кой знае колко изобретателна. Нищо ново не чух, в крайна сметка. Стратегията, която ни представяте е, е това, което човек може да чуе, ако е ученик в гимназията, и е дошъл някой да му изнася беседа. Няма никакво съдържание. Аз очаквах нещо друго. Очаквах стратегия за следващите десетилетия. Ясна, добре разписана, където да се отразяват концепции от психологията, защото всички знаем, че тези атентати са дело на хора без контрол. Дами и господа, нека да не се само залъгваме. Не сме в състояние да контролираме всички тези мрежи. Има 300, ако не и повече, програми е, за комуникация и обмен между тях самите. А когато ние е, разписваме нашите собствени програми, какво правим? Разсъждаваме, анализираме. Искам да питам, какво предвиждате, какъв е графика? Този документ, който сте ни дали, е празен всъщност, няма никакво съдържание. А въпросът е, кога ще постигнем резултати? Това ви питам как ще съдействате с всички останали и с нас, към парламентарната комисия. Благодаря. Госпожа Кничи. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да кажа нещо. Много неща вече бяха казани. Тероризмът е национална заплаха. <clears throat> Европейският съюз може да добави само допълнителни мерки на европейско равнище към тези, които са направени и предприяти вече на национално равнище. Феноменът е транснационален. Ето, оръжия купени в една държава се използват в друга. Това е риск и не бива да правим грешки тук. Но трябва по-скоро да се съсредоточим върху превентивната дейност. Зная, например, че съобщения между заподозрени лица се предават по интернет. Това трябва, проследяването на тези съобщения трябва да ни е приоритет. Ето, завършвам. Малолетните лица, знаем, че има хиляди малолетни лица, несъпроведени лица, които влизат в Европа. И някои от тях могат, може би, да са части от терористични организации. Това също е много важно. Благодаря, госпожа Холмайер. Не, тя си тръгна, господин Коелио. Благодаря. Благодаря, господин Хоте, за вашата реч. В тази област на правосъдието и вътрешни работи е много лесно да се иска европейска добавена стойност, да се искат европейски отговори. Това е много по-лесно, отколкото да се признае, че е, държавите са сбъркали и те не са способни да отговорят правилно. Ние наистина имаме нужда от европейски отговори, но не такива, които да ограничат мобилността. Имаме нужда от по-добро сътрудничество в е, обмена на информация от разузнавателните служби. А, имаме нужда от повече Европа в областта на търговията с оръжие. Сега за Шенген. Имам чувството, и надявам се да не бъркам, че господин Авромополош и заместник председателя Тимърманс са направил се движат в правилната посока. Няма нужда да променяме шенгенските правила, просто трябва да ги прилагаме, трябва да преценим дали външните ни граници са опазени добре. Естествено, ние знаем, няма навсякъде по външните граници еднакво ниво на ефективна защита. И тук имаме проблеми. И това е новият шенгенски механизъм за оценка всъщност. Този инструмент трябва да се задейства, за да разберем къде са проблемите, да се справим с тях там, където те възникват, защото са нужни местни мерки, а не просто да изменяме изведнъж в цялото шенгенско законодателство като такова. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор госпожа Ана Гомеш. Моят въпрос е за европейските отговори, които така се жадуват от държавите членки. Европейският съюз приема най-лошото всъщност от държавите членки. Разхвърлят се към потенциалите на разузнавателните служби. Виждаме тук служби, които не си говорят, не обменят информация си цен и другите разузнавателни агенции. Те не обменят информация. Освен това, имаме е, разпръсване на различни видове е, центрове за реагиране при кризи в различните генерални дирекции, Санко, Крим, е, Инко. Може би трябва да се накара държавите членки да обединят усилията си и да обменят информация, която до момента не обменят. Това е. Затова има толкова пробойни в стратегията ни, нашите мерки. Освен това, арабски, носители на арабския език могат да следят какво се случва в страниците по интернет на арабски. Това е важно. Какво ще направите да накарате държавите членки да си сътрудничат по-добре? Явно те не се справят, не правят достатъчно за борбата с, срещу тероризма. Няма достатъчно добра превенция за на радикализацията и няма добри мерки за дерадикализацията. И тук аз виждам че политиката на економии е допренесла за марганализацията на индивиди и цели общности. Благодаря, госпожа Холмайер. Господин председател, уважаеми колеги, прочетох много внимателно документите от съвета, прочетох и съобщението на комисията и да си призная, съм очудена. От една страна се казва, че тези, които са се застъпвали за споразумението за е, регистриране на личните данни на пътниците, е, дават заден ход. Не, ние не го правим. А, ние разбираме, че имаме работа с 28 различни системи, за това искаме общи стандарти. Това винаги сме го казвали. И го повтаряме. Ние знаем, че е необходимо да има такива регистри. Ето ам, атентаторите от а, Брюксел идват от Франция. Във Франция няма е, регистър на личните данни. Велги обаче има. Ето защо тази мярка ни е необходима и трябва обаче да се вземем по същество с тези мерки, а не да водим политически борбички. Много е трудно в момента да се работи политически, в политически сговор в момента, а това е изключително необходимо. И сега, ако решим, че има нужда на регулиране на материята, нека го направим експертно и разумно. Сега, когато виждам какво казва господин Вайденхолцер, а именно, че в Австрия има запазване на и съхраняване на личните данни от банки, от различни други институти, какво се оказва? Значи, когато става дума за финансови интереси, всичко е възможно. Данните на пациентите също могат да се запазват в Австрия, в Германия е така. Но когато става дума за пътниците, не може. Значи, където става дума за тъжки въпроси, за живота на хората, нека бъдем разумни, нека анализираме и да направим нещата, които са необходими, нека говорим едни с други, а не да си правим едни на други номера пера. Ето, например, дер, дер радикализацията. А, как да действаме превентивно тук, как да действаме в затворите. Ние не сме едностранни в ЕНП. Искаме една цялостна концепция, която не може да се изработи ясно е за три седмици. Искаме, я, знаем, че една добра концепция трябва да се развива за известно време, трябва да има тестова фаза, но нека признаем, че за момента не правим достатъчното и не сме достатъчно последователни за сигурността на хората. Когато се казва, че данните между държавите членки не се обменят добре, ами добре, тогава не трябва да критикуваме държавите членки, че обменят данни, които ние обаче не бихме искали да бъдат обменени. Трябва да подкрепим държавите членки и да им дадем ясни насоки и да, ги, да координираме техните усилия. Господин, госпожа дали. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка, тъй като времето е много напреднало. Благодаря за хубавата дискусия, защото когато нещата се обсъждат, те се излучват. Трябва ни стратегия за борба срещу тероризма в Европа, но за съжаление ние се опитваме да поправим нанесените щети, когато вече те са нанесени. Хората искат сигурност, но искат и е, техните права да не бъдат накърнени. Имам следните въпроси. Когато говорим за чуждите бойци, искам да знам какви мерки се предприемат за тях, какви са вашите планове и как смятате наистина ефективно да следите този въпрос? Според мен, а не само според мен, държавите членки могат да подобрят трансграничното сътрудничество и обмяна, обмена на а, информации, когато става дума за заплашената сигурност на гражданите. Въпросът ми е как според вас може да се случи тази ефективна, това ефективно сътрудничество. На следващо място при нас разбрахме, че има от Либия предупреждение, че Европа подценява проблема с чуждите бойци. Вие как виждате този проблем? Виждате ли, че има такава опасност? Защото не само в моята държава Малта, но и другите граждани в другите държави членки, всички граждани имат право да знаят на къде вървим. Благодаря. Следващият колега, госпожа Жоли. Merci, monsieur le, le président. Да, благодаря, господин председател. Атаките в Париж са на 6, 7, 8 и 9 януари. На 11 януари има искане към парламента за приемане на ПНР. Каква е връзката между тези две събития? Мога само да го назова като бягство напред. Няма значение къде е това напред. Защо действаме без връзка с събитията? На национално равнище се проведе заседание на прокуратори на 4 декември. Те излизат именно с твърдение, че не могат да се справят с осигуряване на сигурността. Казват, например, че нямат мобилни смарт телефони. повтарят също така липсата на достатъчен щат. Това са резултатите от нашата политика на затягане на коланите. Във Франция, например, господин Молинс, парижкият прокурор, който освен това има много други задачи, трябва да надзирава и терористите. Освен това има много друго други наказателно-правни функции. Има 15 сътрудника и 16 заместника. 1700 полицейски агенти е, работят по борбата за тероризма. Това е изключително малко. Така че в момента да приемаме ПНР, пътническия регистр, е всъщност бягство напред, без да се гледа с странично зрение. ПНР няма да помогне да разрешим проблемите, които се е, получават в Париж или в някои от съседните му сателитни населени места. Преди два-три дена излезе статия в Люмонда, е, където казва, че ПНР се базира на система за алгоритмичен криптаж в реално време. Сноудън обаче показа, че не е чак толкова трудно да се разбиват кодове, особено във времена, където се подслушват всички, включително и държавните правителствени глави. Следователно, ние сме против искането, което е, е, не отговаря на действителността, която ни заобикаля. Трябва, разбира се, да контролираме тези, които са заподозрени, а не да контролираме целия свят. Благодаря. Благодаря. Казва господин Фос. Мисля, че всичко това, което се говори е правилно. И е правилно да мислим за това, кое е най-ефективното, кои мерки могат да се приложат най-бързо. И смятам, че трябва да разработим цялостна концепция за сигурност. Къде да започнем? Мисля, че трябва да започнем с една дефиниция на тероризма, дефиниция на националната сигурност и да установим връзката с организираната престъпност, защото терористи и организирана престъпност са две много свързани неща. На следващо място да помислим какви данни ни трябват за борбата срещу тероризма, какво е най-важното. Ние от НП смятаме, че данните са важни, които ни дават допълнителна информация. Това са именно данните на пътниците, защото тези данни дават допълнителна информация – Естествено, трябва да ги събираме в рамките на съществуващото европейско законодателство. Но друго нещо, финансовите средства на тези хора. При всички асиметрични заплахи финансовите потоци са много важни, защото средствата трябва да се контролират по-добре. И може би Наблюдението в интернет, но не само в интернет, наблюдението на определени групи и индивиди. Естествено, за това трябва повече средства и персонал, така е, но може би трябва да помислим и за бърза процедура за превенция на бързо радикализиращите се е, елементи. Ето говорим за системата за влизане и излизане, това е добре, но нещо, което се обсъжда в а, Австрия, да се, дали, да се продължи допускането на финансирането на имами от чужбина, дали да не се разреши само финансирането от страна на общността. И на следващо място, въпроса с Турция, как да я привлечем за общото сътрудничество. Защото много неща се случват в Турция. Има големи проекти, които би трябвало да се, с които би трябвало да се занимава Европол, например, а Европол от своя страна може да укрепи своето сътрудничество. Системата SES може да се използва по-добре за това да се видят да се следят чуждите бойци. Беше казано вече за сътрудничеството между разузнавателните служби и е, задействането на Прим. А, това просто бяха така нахвърлени от моя страна идеи, които биха могли да се влеят в общата стратегия за сигурност. Благодаря, госпожа Бьорк. Благодаря. Най-напред, след атаките в Париж, това, което чух в медиите и тук, искам да кажа, притесняваме тона. Какво е Западът, какво е Европа, това са въпросите, които се задават в медиите. Дали не страдаме от колективна амнезия? Казва се, че този континент е изграден на колониализма, на расизма. Трябва да внимаваме да не се превърнем в ислямофоби, защото антисемизъм, ислямофоби съществуват сред нас. Това е, е голямо предизвикателство. Къде сме в момента. Нашите общества са популяризирани. Ние, ние като граждани сме европейци, но някои хора забравят а, Брейви, а, човекът, който беше а, норвежец, той беше също европеец и извърши терористичен акт. Една от най-смъртоносните атаки е всъщност. Някои хора казват, през последните години не се справяме с тероризма. И след всички тези атаки, трябва да се запитаме къде сгрешихме, къде се провалихме, дали ни трябва повече надзор и извинявайте много за израза, но може би ни трябват и повече бомби. Трябва да се запитаме какво ни трябва повече? Мисля, че не ни трябва повече е, надзор, повече бомби да пускаме в света и нов закон за защита на родината. Искаме повече мерки, що се отнася до промяна на външната политика. 15 години война не допринесаха нищо за борбата срещу тероризма. Какво трябва да направим по-различно? Социалното сближаване е важно тук. Вие не казахте нищо по този въпрос. Как да се справим с поляризацията и дискриминацията в нашите общества? Има нужда от дългосрочна стратегия. Само така може да се преборим с тероризма. Благодаря, госпожа Уинбърг. Благодаря. Аз оценявам факта, че толкова хора обсъждат този въпрос. Аз предложих няколко изменения към стратегията за сигурност. А, <clears throat> много хора гласуваха против, но може би трябва да ги подне, поднеса отново. Вие говорихте за анализиране на инструментите, на пробойните в нашите стратегии. Може би ни липсва граничен контрол. Борбата срещу тероризма е национален въпрос, но ако трябва да се сътрудничим, то това е именно назрелият момент сега да го сторим. Погледнах регламент 2178 е, за граничния контрол в ситуация, когато е заплажена националната сигурност. Може и трябва да помислим за това. Виждаме, че джихадизмът се разраства в държавите членки. В шведските медии аз чета много повече за шведи, които загиват в Сирия и Ирак. Какво се случва? Защо това е така? Защото имаме много иммигранти, които идват в Швеция и в другите държави членки, но какви хора допускаме и какво количество хора допускаме? Явно е, недобросъвестни елементи да се промъкнат. Шанса за тях е много голям. Не бива да говорим за, само за реинтеграция на, въз, на върналите се бойци, за дерадикализация. Трябва да сме по-обезкуражаващи мерки, по-строги мерки. Говорим за търговци на роби, за изнасилвачи, за ужасни престъпления. Хората, които извършват такива такива престъпления трябва да бъдат подведени под отговорност по смисъла на резолюция 2178, т.е. по смисъл на международното право. Благодаря. Силви Гиом. Много благодаря. Съжалявам, че не можах да дойда по-рано да изслушам встъпителните бележки. Е, разбирам обаче за какво става дума и като много колеги, смятам, че не трябва да действаме прибързано, а да сме по-спокойни. По-спокойни в реакциите си не значи, разбира се, статус-кво. Искам да ви попита, какви са резултатите от политиките, които сме провеждали до момента? Какво можем да ползваме като резултат като извод за резултатите от постигнатото. Това е основата на нашия бъдещ анализ. И сега, е, чувам, че се спряга наляво и надясно думата отговорност. Отговорност, като носи комисията, ние като парламентаристите и така нататък. А пък аз искам да се спра по-конкретно на, на отговорността на комисията и на държавите членки. Държавите членки носят също такава и могат да се запитат как могат да работят заедно и солидарно. За момента не го правят много добро. добре. И накрая положителният опит в обмена на данни. Това е втората ми точка – обмена на данни. На трето място искам да кажа, че разбира се, че напредваме в сравнение с миналото. Да, няма магическа пръчка, която да разреши всичките ни е, проблеми. Разбира се, че пътническият регистр е от изключителна важност и именно по повод на това искам да кажа, че мислехме едно, след това променихме мнението си, мислите и мненията също еволюират. Разбира се, че трябва да търсим баланса между борбата срещу тероризма и зачитането на личната свобода, но това не е единственото. Разбира се, че трябва да имаме повече от една възможност. Интеграция, образование, просвета. Това са възможни елементи, на които да се осланяме. Интернет е разбира се, че е много важен източник на информация заедно с сътрудничеството между полицейските и правоохранителните органи на държавите членки и на трети държави. И най-накрая въпросът за ревизия за кода за опазване на границите на Шенген. Тук се повдига въпроса за присъединяването на България и Румъния към зоната Шенген. Искам да попитам, имате ли предвиждания за ревизия на правната му основа? Тя бе достатъчна ли е за момента или трябва да бъде преразгледана? Със сигурност има какво може да поправим, какво, има, има какво да подобрим в текста на това шенгенско споразумение, което вече датира от известно време. Благодаря. има още четирима, които са останали в списъка за изказвания. Господин Радев. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин директор, скъпи колеги, Последните терористични атаки доказаха необходимостта от преосмислене на подхода на Европейския съюз относно борбата с тероризма и нуждата от по-ефективни мерки за предотвратяване на нови терористични актове в Европа. Факт е, че нито една страна не може да се справи сама с тероризма, което налага засилване на сътрудничеството на европейско и международно равнище по няколко направления – обмяна на информация със службите за сигурност и разнователните служби на съседните на Европейския съюз държави, като тези от Западните Балкани и Близкия изток, по-добър контрол върху търговията с оръжия, за да не попадат оръжия в грешни ръце, както и засилен контрол върху финансовите потоци към терористичните организации. Като докладчик сянка за регламента за финансовите транзакции превествам постигнатото споразумение между Европейския парламент и съвета по отношение на регламента и директивата за борба с прането на пари. Тези документи ще бъдат важна част от борбата с финансирането на терористичната дейност, а без средства терористите са безсилни. В този контекст бих искал да ви попитам дали предвиждате допълнителни или специални мерки, които да улеснят борбата с финансирането на тероризма, като например по-строг контрол върху финансовите потоци от и към определени географски райони, следене финансовите транзакции на заподозрени за тероризъм лица, замразяване на финансовите авуари на лица, за които се предполага, че участват в терористични дейности. Благодаря ви. Thank you. Mrs. Stevens. Helga, Mrs. Stevens. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Uh, beste Много благодаря, господин председател. Скъпи колеги, всички знаем, че има много бежанци, които пристигат от Сирия на нашия континент и сякаш и, и изглежда, че те не са подлагани на необходимия контрол, когато пристигат на наша територия, искат им само лични карти. Разбира се, терористите си късат личните карти преди да тръгнат на път и да прекусят граница, която след това им дава достъп до цялата шенгенска територия. Без да искам да се намесвам в правата на беженците да искат политическо убежище, искам да попитам дали имаме възможност да спрем наистина терористите, когато те дойдат до нашите граници. Благодаря. Господин Корни. Uh, Помислих си, че имаме нов член, а не било Корни, било Бони. Извинявам се. Благодаря, господин председател, благодаря, господин директор, за тази е, презентация. Трябват ни нови мерки. Трябва да започнем да мислим за нова вътрешна стратегия за сигурността, както предлага и регламента. Трябва да действаме бързо и Европейският парламент трябва да е въвлечен в процеса. Кога ще има предложение за СИС? Кога ще има предложение от ваша страна за инструменти за превенция на радикализацията? Не става дума тук за а, с, с цензура. Става дума за това да се изземат нелегално притежаваните авуари от терористите. Трябва за тази цел да си сътрудничим с, и с големите компании и помежду си, но за тази цел трябва да гарантираме на, лично, на гражданите личното пространство и опазването на техните лични данни. Трябва да работим заедно с Агенцията за основните права. Мисля, че трябва да вземем предвид факта, че много държави членки имат законодателство в областта на опазване на личните данни, но по-добре е да имаме едно единно законодателство в Европейския съюз. В момента това не е така. От една страна имаме нужда от сигурност за нашата свобода, но ни трябва и, но имаме нужда и от свобода заради нашата сигурност. И така дискусията за личните данни на, пъти, на пътницата се води именно в, в, между тези два полюса. Имаме становище на Европейския съд по тази тема, по директивата, имаме насоките е, трябва да изработим текста, но въпросът е как да следваме препоръките на е, съда. Може ли вие да ни кажете как да постигнем тези цели? Трябва да бъдем разумни по отношение на, шиф... на шифрованите съобщения, например. Имаме нужда от системи за ранно предупреждение при заплахи но нямаме нужда да заостряме прекалено следенето. Трябва да приключим, с други думи, работата си по защитата на данните. И господин Наги, последният оратор. Благодаря, аз ще бъда кратък. Трябва да се борим срещу тероризма с всички средства – не е лесно да се намерят правилните средства. В рамките на Шенген, може би, трябва да се въведат отново граничните проверки. Никой не говори за това. За нас това е неприемливо решение по принцип. Австро-унгарската или чешко-унгарската граница, ако какво ще се получи, ако отново се въведат граничните проверки? Стотици хора преминават границите всеки ден, защото те работят в съседната държава, особено за посткомунистическите е, страни. Премахването на границите е основното достижение на Европейския съюз, свободата на, свободата на придвижване, отново повторното въвеждане на граничните проверки ще бъде победа за антиевропейците, ще бъде стъпка назад за проевропейците. И колко ще, колко ще струва тази мярка? Трябва ли да даваме допълнителни средства за защита на границите. Генералният директор има думата. Uh, Много благодаря, господин председател. Може часове да ви отговарям на въпросите, но ще се опитам колко се може по-кратък да бъда. Най-напред. Нека най-напред ясно да ви кажа, че наистина обсъждаме много неща наведнъж от атентатите в редакцията на Шарли Ебдо на Сетне, но много от въпросите, които обсъждаме сега, сме ги обсъждали и преди. И извинявам се на господин Къркоп, Керхоп, когато назовах работата ни в момента като остатъци. Казвам го, защото просто работя по тези въпроси сега с господин Аврамополус, преди с госпожа Малстрем. С други думи, това са остатъци от работа, може би най-неудачно избраната дума, но са части от вече започнато дело. Сега. Пътническия регистър и регистърът за съхраняване на данните. Всички знаем, че именно в момента тях обсъждам. Има много говорене в една или друга посока от страна на регулатора по опазване на данните, включително и така и трябва да бъде. Трябва да се обсъжда от всяка една гледна точка когато става дума за събиране, съхраняване и използване на лични данни. По въпроса пък сега за това как се прилага всичко, което е, създаваме като законодателство с промените в учредителните договори всъщност европейските закони се прилагат много по-бързо и ако не се прилагат, може да се стартира процедура по нарушаването. Това, този целият процес е много по-бърз, отколкото бе преди. Така наречената шведска инициатива, която споменахме, може да сте сигурни, че комисарят притиска много държавите членки за изпълнение на законодателството в този смисъл, нещо, което не можехме да правим преди 1 е, декември. Никой е, бил той вътрешен или външен министр или който и да е било друг участник в политическия дебат, никой не е поставил под въпрос смисълът на Шенген. Всички смятаме, че това е едно от най-големите постижения, до които сме се домогнали в процеса на европейско строителство. Има, разбира се, един друг въпрос, който се обсъжда и той е ефикасността на контрола на европейските граждани, когато напускат Европейският съюз. Има изискване в Шенгенския код за систематичен контрол на документи за самоличност. Бил той и разрушен, фалшифициран, изгорен, скъсан и така нататък това трябва да се постигне единствено на граничните пунктове. Там, когато се отбелязва кой влиза и кой излиза, може да се отчете, да се регистрира влизането или излизането на така наречените чуждестранни бойци. По въпроса за риск, анализът на рисковете, нека да кажа, че това е конкретно конюнктурно явление, а няма никой намерение да стартира дебат относно Шенген. Има ли, няма ли смисъл? Не. Това е дебат за празнините, които съществуват в момента, включително и ам, затворите и другите институции от този тип. В момента разработваме европейска програма за сигурност, както знаете, която ще ви представим през април, най-късно май. Тогава ще имаме по-хоризонтален подход, ако може така да го нарека, не само против тероризма, а против тежките, сериозни, организирани престъпления, като търговия с хора организирана престъпност и така нататък. И от тук след това ще започнем конкретно разписване на 5 годишен план, точка по точка, дейност по дейност, отново на хоризонтално равнище. По повод на законодателството сега за огнестрелните оръжия. Да, да, разбирам какво искате да кажете. Разбирам, че не може човек да търгува законодателство срещу наказателно право и наказателни деяния. Информационната система, Шенгенската информационна система предоставя информация на Европол, на Интерпол, но именно от тук пък проистича необходимостта от по-засилено сътрудничество между правоохранителните, правоприлагащите органи в държавите членки, що се отнася до трафика, до търговията с огнестронно оръжие. И тук Западните Балкани са определено фокално огнище. Не споменах много в изказването си трети държави, но пък вие ги споменахте, когато подчертахте колко е важно сътрудничеството и с тях. Разбира се, че това е така и можем да го обсъждаме в продължение на часове предвид, например, как можем да си сътрудничим с Турция или други трети държави. Не споменах, разбира се, образованието и просветата. Това обаче фигурира в документа на комисията, когато се обсъждат евентуални мерки за борба с радикализацията интернет. Да, тук също търпя критика, защото не го споменах и изрично, но сътрудничеството с неправителствени организации намира място тук. Когато говорим за правителствено действие, трябва да не забравяме, че има и доброволчество и именно и то може да бъде използвано в задържането, контрола или премахването на определено съдържание в интернет. Господин Керхов, може би, има какво да каже по този въпрос, а именно как можем да засилим доверието, което е, изпитват една към друга държавите членки при обмен на информация. Какво можем да направим в този смисъл, за да не се чувстват държавите членки в процеса на това сътрудничество обрани, така да се каже, лишени от контрола на данните, е, с които те е, са разполагали за момента. Имам предвид разузнаване и то финансово разузнаване, контрол на пътниците и други такива едни много деликатни области. Тоест, вяра едни в други, доверие едни в други ни е нужно, когато става дума за общи бази данни. И тук не може да се въведе с законодателство доверие. Доверието се ражда и развива. И това ще бъде една от задачите ни през следващите години. Благодаря, господин председател, за това, че ми дадохте думата. Със сигурност не съм отговорил на всички въпроси. Нямах и време. Благодаря. Колеги, минаваме по-нататък. Давам думата сега на господин Керхов, който е координатор. И след това ще дам думата отново за преки въпроси към вас, но имаме малко време и записани 27 души, пък трябва да чуем и отговор от ваша страна. Така че не знам как точно да постъпя, защото тук има много компетентни членове, е, титуляри и заместници, така че съм на кръстопът, не знам какво. Е, какво точно да направя, но ви давам думата сега всъщност за 10-минутно изложение и след това ще видим как да се организираме е, спрямо времето. Благодаря. Всички всички ли ще имаме време да говорим, след като дадете на думата на господин е, Керхоп? Да, да, така ще се е, получи. Няма защо да задавате даже въпроса. Ясно е. Благодаря. Благодаря, господин председател. Je vais essayer d'être court parce que je voudrais surtout que le, les collègues puissent aussi. Благодаря. Ще говоря на френски. Ще се опитам да бъда кратък, за да има време за изказвания. Превенция и събиране на данни. Това са двата въпроса, по които ще говоря, защото смятам, че им дължим много информация. Какво се случи в Париж? Нещо много тъжно, разбира се, печално, но и оптимистично. Защо го казвам? Първо, в 12 министри на вътрешните работи се събраха след събитията в Париж и, и изразиха ясна политическа воля. Ясна и силна политическа воля. Това е много важно в всички изказвания, чудесни изказвания, които чухме днес сутринта, чух, че, е, приветства, че всички приветстват тази е, реакция от страна на гражданството, политическия елит и националните асамблеи. Защото се оказа всъщност, че ние повече време и внимание отделяме, когато нещо, когато ножа опре до кокала, било то детската порнография, било то екологията след инцидента с Ерика и така нататък. И може би трябва да се вдъхновим от нещо, един лозен, който си е записал на стената политика от кабинета на Обама. Никога не изпускайте кризата. Кризата е чудесна възможност. И така, отново се връщаме към атентатите е, в парижката редакция. Така нареченото движение Аз съм Шарли е всъщност нещо, на което не сме свидетели от години или поне от месеци. Като, например, Bring Back Our Girls, освободете момичетата е, на Боко, отвлечени от Боко Харам, или е, когато присъствахме на тези обезглавявания в интернет, движението, което на отхвърляне и погнуса, което това отключи. И така, това вече не е полицейско действие, това е колективно действие и така наречения испански пример е достоен за следване. Не само полицията и така наречена гвардия сивил, жандармерията се амбицираха и мобилизираха, а цялото общество всъщност участва. След малко ще дам повече подробности. И третата причина за моя оптимизъм е, с оглед на това, което каза колегата е, Рут, Руте, е, че няма защо да стреляме в кьор фишеци, ако позволите, а по-скоро да премислим, да премерим удара си, реакцията си. И така, продължавам с е, източниците на оптимизъм. Това е отношението на госпожа Мугерини. Тя е лично ангажирана с всичко това. Разбира се, че в Париж се мобилизираха много хора – хора от страната или които са на посещение там. И освен това, парижките събития могат да се е, включат в един по-глобален контекст, като този на арабската пролет и на изобщо събитията през последните години в Средиземноморския басейн. Първата, първата ам, жертва на тероризма са мюсюлманите в третите държави. И именно на тях трябва да помогнем. И на 19 януари и се очаква на 9 февруари да направи същото госпожа Могерини да направи изказвания именно в тази посока. Това е предизвикателството. Е, такива примери можем да дадем от Турция или от другите държави от Средиземноморския басейн. Аз какво казах и какво каза господин Аврамополос в Париж, какво бе нашето официално политическо послание? По-бързо, по-енергично прилагане на взетите решения и използване на инструментите, с които вече разполагаме. Разбира се, че ще има и нови мерки, но можем да използваме по-добре мерките, които сме наченали и недовършили. Това, на това аз му ви казвам ефикасна демокрация. Знам, че в момента тече кампания в интернет по повод на подслушванията. Благодаря ви, господин Диас Демера, за това, че четете нашите доклади и именно това пише в тях. Превенция. Превенция от десетина години, може би, говорим за превенция и за съдебно сътрудничество. Това е работа не само на Министерство на вътрешните работи, а и на Министерството на правосъдието, както и работа на трети държави аз самият е, от месеци обсъждам и се опитвам да убедя държавите членки да приемат затворници от е, Гуантанамо, за да помогнат на, госпо... на президента Обама и за да помегнат на историята да тръгне в е, желаната от нас посока. И сега, имам 10 минути, 5 изхарчих. Няма много възможност да ви дам подробности. Има къде да прочетете информация на сайта, например, на State Watch. Но нека нещо по-конкретно да ви кажа по някои конкретни области, като 6 по-точно. Започвам с първата интернет. Интернет трябва да бъде свободен, колко се може по-свободен, защото това е живителната му сила живителния му сок. А а Тук се информираме взаимно. Тук общуваме едни с други, тук можем да събираме и средства, дори ако е необходимо. Интернет, освен това, е много динамична среда. И така, това, което чухме като лозунг преди малко. Отчитам, детектирам, изследвам, изолирам, ако е необходимо. Сега, малка страна, например, може би някоя малка страна, като тази, от която аз произхождам, например, може би не е в състояние сама да се справя. Именно тук ще иска помощ от Европол. За това е и създаден. Сега, дали нещо може да се премахне, да се изтрие, така да се каже, като съдържание от интернет, това е друг въпрос кое се смята за законно, коя за незаконно. Всяка организация обаче, която оперира в интернет, има собствени правила и вие може да поискате да се изтрие някое съдържание. Ако се обърнете, например, към Google, в 30% от случаите те се занимават с вашата молба. Какво прави? в 80-90 случаи премахва сайтове, които, за които се получават оплаквания и които в крайна сметка не изпълняват изискванията. Сега, мерки мерки, които започнах, които начерахме по време на госпожа Малстроми, която сега продължаваме, е така наречената така нареченото контраговорене в интернет. Да имаме възможност в интернет да противостоим на това, което говори Алкаеда и другите подобни организации. Например, може би 20 минути траеше последното видео, което бе закачено в интернет, предаващо на живо обезглавяването на 20 сирийски офицери. Това е, е наистина като слънчев удар, но понякога след слънчев удар човек се свестява. И така, какво правим за момента? За момента имаме изключително сложни алгебрични методи за криптиране. Един съдя-следовател миналата седмица ми казваше, че се опитваме да проследим младежи, които отиват да се бият в Сирия и се разбират помежду си с СМС и WhatsApp-ове, но ние нямаме законова основа по силата на която да се намесим в тази комуникация. Трябва ни специална, специално разрешение на съдебен орган, т.е. с други думи не можем, докато решим, те вече са, са си отишли. Така че, разбира се, че трябва да направим всичко възможно, за да изтискаме максимално възможните, възможностите, които ни дават сегашните инструменти, за да бъде нашият контрол по-интелигентен и по-малко систематичен, просто ни трябва повече взаимодействие повече взаимодействие и повече данни в Шенгенската информационна система. Аз съм абсолютно убеден, че ако запазим една от най- едно от най-красивите постижения на европейската интеграция, именно свободното движение, трябва да опазим по-добре външните граници. Какво значи Шенген? Шенген не значи само външни граници, а значи компенсаторен механизъм за вътрешна сигурност, който да противостои на липсата на достатъчен контрол на междинните граници които всъщност не съществуват вече. И както каза колегата, аз смятам, че когато Министерският съвет на времето и парламентът, Европейският парламент, всъщност на времето казаха, че не може да има системен контрол, защото няма достатъчно технология. Сега вече това не е така. С тези биометрични паспорти просто за половин секунда можеш да видиш дали някой е в списъка на заподозрени или търсени и да го заловиш. Държавите членки определено са обект на нашето внимание и се опитваме да ги мотивираме да си сътрудничат повече с Европол. Нека да само да уточня нещо, държавите членки вече всъщност много си сътрудничат и разменят е, разузнавателни даже данни, но не го правят в е, рамките на някаква общностна схема, а по-скоро двустранно, тристранно или многостранно. И за да бъде тази обмяна с Европол по-систематична, по Просто трябва да се заздрави Европол. Преди 10 дена бях в България по повод на атентатите в Бургас, където бях, загинаха 10 израелски граждани. След работа в течение на месеци и обработване на информация, в крайна сметка се оказа, че много от познайниците на Европол са прекусили българска територия по път за Сирия, но не са били заловени, просто защото не са били познайници на българските служби. И така, правното измерение, говорил съм вече по този въпрос, аз съм голям привърженик и комисията всъщност се предвижда именно в тази посока. Аз съм привърженик на транспозиция в 28 държави членки по силата на директива на въпросният регламент на ООН 2178. Така ще можем по-лесно да залавяме чужестранните бойци. Така ще боравим с една единствена формулировка. И освен това ще избегнем празнини в процедурата. За момента има асиметрично третиране. Това съм го чувал и на други форуми. И ако Европа с своите 28 държави членки се умее да стигнем до едно единствено определение на някои правни или наказателно-правни фигури за, в областта на борбата срещу тероризма, ще бъде всъщност голям пример за трети държави. И така, две генерални дирекции е, в Европейската комисия работят именно по този въпрос. Повече Европол, повече СЕПОЛ, повече Фронтекс, повече Евроюст в Средиземноморския басейн. И накрая искам да ви почетая моето виждане, че именно комисията е, е единственият орган, който може да излезе с холистично глобално виждане за борбата срещу тероризма. Има 20 милиона мюсюлмани в Европа. И именно с тях играят тези терористични организации, с тези от тях, които се чувстват и изолирани сам, се, феме, семейно, индивидуално, професионално. Именно тези хора трябва да интегрираме, за да не просперират повече, за да не процъфтяват повече такива организации като ПЕХ. J'en suis partisan pourquoi Пегида в Германия. И така. Смятам, че само по този начин, чрез повече сътрудничество, дори в областта на разузнаването, ще можем да долавяме с антени кой е склонен към джихад кой може да бъде евентуален чуждестранен боец. Такава една обща европейска такова едно общо европейско законодателство би било по-ефикасно, би зачитало повече човешките права и освен това ще има повече гаранции, защото когато това законодателство е на европейско равнище, то е по-стрикно, отколкото националното, по-всеобхващащо. И освен това, държавите членки няма да имат това недоверие, няма да изпитва това недоверие една към друга и към европейските е, структури, които за момента не е, дават желания ефект. Разбира се, е, това ще се получи с повече средства в областта на личния състав и на бюджетното спонсориране на тези организации, за да могат, разбира се, да дадат очаквания резултат. Благодаря, господин председател. Благодаря много, господин Кирков. Колеги, помолих ви да задавате конкретни въпроси и има колеги, които са, са записали за изказване. Всъщност, това е нещо като маратон от изказвания, така че моля ви да го направим стегнато. Ще чуем още три въпроса на колеги и след това следващите въпроси в останалия, в последния кръг. И, колеги, един от важните въпроси беше работата свързана с борбата с радикализирането. Презентация по тази тема до сега не сме имали в нашата парламентарна комисия, защото тази тема винаги до сега е била в правомощията на държавите членки. Така че е наистина много впечатляващо това, че ще имаме възможност да чуем такава презентация. И така, господин Рамадан от мрежата за информираност по отношение на радикализацията ще представи темата и след това ще чуем въпросите на колегите. Uh... Съвсем накратко. Исках да говоря с вас не само за мрежата РАН, т.е мрежата за информираност за радикализацията, но и да поговоря за някои от препоръките, по които сме говорили във връзка с политиката, защото след атаките в Шарли Ебдо имаше множество политици в множество държави членки, които направиха много предложения. Но ние работим с хората, които работят в затворите. и е важно да се види опита, който се добива там и ще поговорим малко за препоръките и как, както и за стратегиите за справяне, за излизане от ситуацията. По-настоящем стратегията за сигурност има пет стратегически цели. Едната от тях е предотвратяването на тероризма и предотвратяването на радикализацията. Що се отнася до тази дейност, до предотвратяването, има три основни действия. Първо, овластяване на общностите. Тук имаме дейност, която започна от 2011 година от мерки, предложени от предходния комисар, отговорен за тази област. Работим с работни групи, 8 работни групи, които се ръководят от хора, работещи в общността. Над 1500 хора, работещи в областта, извинете, са включени в нашата мрежа. През последните близо 3 години тези хора са събрали, са се срещали е, на 83 различни събития. И е, по отношение на обмена на добра практика, първо най-важното е, най-важната ни препоръка е да има възможност за обмяна на добра практика между тези служители, между служителите на полицията и работещите в областта, за да може да знаете как възможно най-рано да установят, че има радикализиране и а, за да може възможно най-рано да се намесят и да променят съответния начин на мислене у съответните млади хора. Втората ни важна задача е да се предоставят препоръки за политиката на държавите членки. Нашите препоръки са съвсем конкретни. Те са практически основани на опита на хората, работещи на терена. Но най-важното тук е ранната детекция, ранното установяване на тенденции, свързани с, да кажем, набиране на чуждестранни бойци. И тук работим и с надзирателите в затворите. Тук в жълто виждате нашата подкрепа за конкретни държави и членки. Първата работна група е Ран Интернет, която виждате на екрана. е свързана с обучение за хора, създаващи контранаративи, обратен наратив, разказа, който да обърне начина на мислене. А, това се случва в интернет, с а, използване на видео, на YouTube, а, а, защото много от а, м, чуждестранните бойци, които се набират, както и от радикализираните млади хора, се здобиват с информация именно по интернет. Що се отнася до подкрепата, която предоставяме на държавите членки, първо, предоставяме обучение на местните обучители на съответните местни езици. Това правим вече в пет държави членки. Имаме също така и а, семинари за местни стратегии за справяне в много държави членки. Виждате ги на екрана. Подкрепяме и да, също така държави членки за подобряване на националните стратегии. Това правим по настоящен в пет държави членки. Що се отнася до мрежата за информираност по отношение на радикализацията, РАН, като цяло, имаме пет основни препоръки – първо да се вземе, това е, е, е нашето ДНК, така го наричаме. Тези пет препоръки са нашето ДНК. А за какво става дума? Първо, основните в борбата са хората работещи на предните линии. Това са ам, работещи в завеопазването, учители, работещи в полицията, в затворите и прочие. Второ, основният елемент е превенцията, предотвратяването на радикализацията. Разбира се, тук много говорим за, се говори и за начини за прихващане на планирани действия и така нататък, но ако не се предотврати самата радикализация, само ще има много повече работа за онези, които прихващат действията планирани на по-късен етап. Затова трябва да се насочим още а, е, към самото начало, към кълновете на радикализирането. Те трябва да се а, е, унищожат. И а, е, учителите трябва да са изключително чувствителни и още на много ранен етап в класната стая да а, усещат, ако имат тенденции за радикализиране и да правят всичко възможно да променят начина на мислене. И също така, една от препоръките ни е да се работи с неправителствени организации, там където има рискови общности, да се, работи, да се включат и жертвите на тероризъм и да се включат и бивши радикализирани лица. И а, още една препоръка начин а, да се прехвърлят а, добри практики а, в други общности. Втората тема, с която искам да се занимая, е радикализирането в затворите. В нашата група, в нашата мрежа обсъждаме а, радикализацията в затворите и а, задържането на върнали се чуждестранни бойци вече две години. Въпросът е обаче, че трябва а, на подходящото ниво на изграждане на политиката да се приложат онези подходи, които вече от доста време обсъждаме и за това искаме да ги споделим с вас. Кои са подходите? Първо, първият вариант е да се групират в едно и също отделение на затвора, терористите или онези, които са отговорни за терористични престъпления, осъдени за тях. По този начин те няма да имат достъп до други нерадикализирани лица, за да ги набират за казите на тероризма. А, възможно е тези лица да се а, държат в а, затвори с висока степен на сигурност, защото безопасността е най-важна и така ще могат да бъдат наблюдавани те по-внимателно, включително пропагандата, която влиза и излиза от затвора, както и възможността а, тези хора да бъдат дередек, де, де, де, дерадикализирани. Във връзка с този подход обаче има и някои е, отрицателни последици, защото ако са групирани е, е, терористите на едно място, могат да се създадат нови връзки между вече съществуващи терористични клетки, могат е, да се улеснят лидерите е, в тяхната е, дейност по е, пропаганда на тероризма и също така могат е, да се е, развият протестни действия, защ, а, в които да се обвиняват затворите, че а, предприемат мерки е, насочени срещу мисиомани, т.е. дискриминационни мерки. Вторият възможен подход е точно обратният. Задържаните а, лица, а, лишените от свобода лица, да бъдат разпределени из целия затвор – е, да бъдат на практика интегрирани в затворническата общност. По този начин те ще могат да разговарят с други задържани лица, много от които са с, с е, западни убеждени, могат е, евентуално да ги разобедат. Но освен това обаче има опасност това да ги постави в по-близки отношения с други задържани лица, които са мюсюлмани, но не са радикализирани и така те да ги радикализират. Могат да се предприемат мерки, те да не влизат в контакт. Разбира се. Има обаче други, а, други предизвикателства, други проблеми тук, а именно а, това, че а, могат а, терористите да набират а, други терористи и ще им е по-лесно да обменят информация с а, терористични мрежи извън затвора. И в тази връзка е очевидно, че в затворите има неяснота коя от двете политики е по-добра. И ви моля и вас да обмислите и двете политики много внимателно, е, не да е, бързате да вадите заключение. Е, обмислете и двата режима. Единият режим е да се изолират, другия режим е да се разпръснат, да се смесят с останалите. Въпросът е, че при втория режим се дава възможност те да бъдат интегрирани в сътворническата общност. А за всяко едно осъдено за тероризъм лице трябва да се приложи или един, или другия подход, в зависимост от неговия конкретен случай. Какво трябва да се вземе пред първо? Има ли това лице амбиция да продължава пропагандата? Второ, има ли подкрепа от страна на семейството? И а, какво е това семейство? Има ли радикализиран друг член на семейството, който е бил в Сирия или не? Какъв е типа престъпление, което е извършено? Има терористични престъпления, които са свързани с насилствени действия, а и други, които не са свързани с насилствени действия. Трябва да се вземе предвид и а, колко, какъв е срока на присъдата. Затова още от самото начало а, е, е възможно е, при онези, които имат по-дълги присъди, да бъдат сложени в е, изолационното крило, там където са само терористите, да се наблюдава а, тяхното поведение и изтечение на времето а, и на излежаването на присъдата, да се види ако те се е, те дават положителни признаци, да бъдат е, прехвърлени в другото крило на затвора. Тук е, трябва да се има предвид ролята на религията, ролята на братствата и прочие. Виждам, че времето ми изтече. Затова нека да обобщя. Моля ви, не дейте да си вадите прибързани заключения. Обръщайте внимание на препоръките от хората на терена. Нека да се спра съвсем накратко обаче за стратегиите за излизане от ситуацията. А, но, има хора, които се връщат и попадат в затвора, имат други, има други, които не попадат в затвора. Важното е да има стратегии за излизане от радикализацията. Какви са стратегиите за дерадикализиране? Първо, създаване на доверие, на уважение, подкрепа в областта, областта на намирането на жилище, в училище, комбинирана подкрепа от различни представители на държавата и когато се работи с тези лица, трябва да се обърне внимание на социалните умения, и е най-вече да се работи с семействата и дори е, евентуално да се включат срещи с жертви на тероризъм. Може би не пряко в контакт с е, е, терористите или радикализираните лица, но е, да се заснемат техните разкази за преживяното и подобни филми да се прож... показват в училище там, където има опасност от радикализация. И също така, ако идеологията е била основният елемент, който е довел до радикализирането на съответния млад човек, е, да се обърне внимание и на самата идеология, да се обсъди идеологията в подробности. И трябва да се има предвид различното положение е, на различните участници в цялата тази дейност по дерадикализиране. Има хора, които са а, държавни служители, има и хора, а, които се занимават а, по, в тази, тази дейност във връзка с неправителствени организации. Благодаря много. Благодаря. Наистина много ценна презентация и виждаме, че един от основните проблеми е непоследователността между държавите членки. В някои държави членки има по-развити стратегии, в други не толкова. И това се оказва проблем. Проблем, който трябва да се обсъди на европейско равнище. Е, когато чуем такава презентация, виждаме, е, сякаш ни липсва контекст, но трябва да свикнем. В парламентарен контекст трябва да свикнем с такива презентации да обсъждаме въпросите от тази гледна точка. Наистина благодаря ви. Вие ни показахте нещата по отнова перспектива. И така, колеги, ако искате да зададете въпроси, моля, сторете го. Е, това е сесия маратон. А, за това а, искам да напомня, ще приключим към 12.30. Искаме да чуем и перспективата на Агенцията за основни права и след това за службата за защита на данните. Първият оратор ще бъде Мортан Кером. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much for the invitation to come here again to, uh, to... Благодаря. Това е наистина много интересен много интересен дебат. Аз ще, бъда, ще се опитам да бъда наистина кратък. Естествено, ние водим тази дискусия на, в деня, когато възпоменаваме е, Холокоста. Е, знаем колко внимателни трябва да бъдем в Европа. Европа има голяма история не само на мир и благоденствие, но както виждаме в по-далечното минало е, Европа познава история на конфликти и религиозни дразги. Какво видяхме след атаките в Париж? Видяхме как се повиши нивото на сигурност във всички 28 държави членки и това беше напълно обосновано, защото нещата, които се случиха в Париж и Белгия, бяха озашаващи. В същото време обаче хубаво е да навлезем в същината на проблема от... и да завишим основните права на гражданите. Това все още според мен не се е случило. Ние все още сме в капана на по-бързото правоприлагане. Мисля, че трябва да установим този баланс. Сега ще се спре на някои аспекти, където смятам, че трябва да сме много внимателни. Най-напред, нека внимателно говорим, предпазливо говорим за законодателството. Особено, що се отнася до защита на личните данни и данните на пътниците. Когато правим такова законодателство, трябва да инкорпорираме в него основните права. Основните права не са просто надбавка, не са някаква пристойка, пристройка а, към целия процес. Ето, например, личните данни на пътниците. Решението на съда за съхранение на данните. До голяма степен хвърли яснота върху проблема, защото тук става дума в крайна сметка за пропорционалност. Нашата агенция се опита да излезе с насоки за държавите членки, когато държавите членки се опитваха да направят национални системи, а именно нашите препоръки бяха да се знае за какво точно служат, служи това законодателство. Други наши предложения бяха прозрачността и, тя, и то ориентиране към пасажирите, да знаете за какво служат тези е, събирането на техните данни. Всички тези идеи би трябвало да залегнат в е, законодателството. Същото се отнася и за конфискацията, евентуалната конфискация на паспорти. Вече чухме призиви за завишен мониторинг, за завишен надзор на на хора, които са склонни към радикализация и за превентивните действия преди тези хора да пристъпят към терористичен акт. Криминалната дейност, тя се наблюдава естествено от правоприлагащите органи, но, и, но Въпросът е да се намери баланс между легитимния надзор, легитимния контрол и надзор над цяла група създаден етнически или религиозен профил. Това е много деликатен баланс, но той е изключително необходим. Какво научихме от най-различни кризи, включително и в Европа, научихме, че а, едно нещо допринася за радикализацията на младежите, а именно тяхното чувство за това, че са цел на правоприлагащите органи. Например, когато отиват на училище, те биват спирани, проверявани от полицаи, това прави нещо с хората, прави нещо с техния начин на мислене, прави нещо с младежите и това може да е механизъм за радикализация. В нашето изследване от 2009 година за етническите малцинства, в което про, интервюрахме 23 различни малцинства в а, тогава 27-те държави членки, видяхме, че 40% от запитаните са били проверявани от полицаи и те са смятали, че те са спрени, защото с, с, с е, иммигрантски происход или принадлежат към дадено мълцинство. Тоест, е, те мислят, че са заподозрени, защото са тези, които са, а не защото са направили нещо грешно. Тоест, липсва понякога доверие между властите, полицаите и гражданите. А пък тези полицаи трябва да бъдат всъщност информирани за престъпленията. А много пъти сигнали към позицията се предават от е, член на семейството, от е, съседи. И за тази дейност няма, е, е необходимо доверие, а доверието се губи все повече и повече, доверието в полицаите. Така че това също моля, вземете го предвид. И така, господин председател, аз разбирам това, което казвате, че мерките за контрарадикализация трябва да включват превенция и защита, както и естествено а, реакция на терористични актове. И накрая, веднага след терористичните актове в Париж, нашата агенция се свърза към всички наши, с всички наши колеги Искам да направя само една скоба в е, изследването, за което говорих. В него, в рамките на това изследване, изследва, изготвихме профили на младсинствата. И сега, свързвайки се с е, нашите колеги, решаваме да направим едно допълнително изследване, един ремейк на това изследване, което да даде предложения за евентуални законодателни инициативи. И така ние запитахме нашите колеги да ни докладват за всякакви случаи на аслимофобски, ислимофобски атаки, на атаки срещу на антисемитски атаки и подобни. Получихме информация, все още я анализираме, още не сме готови с доклада. Още не сме получили всички данни. Но още сега се очертават две неща. Най-напред, няма съмнение, че нивото на страх се е повишило значително и то както в ислямската общност, така и в еврейската общност. За момента повишаването на страха не е огромно, но има такава тенденция, което може да подкопае качеството на живот на тези хора. Те усещат по-голяма нужда от защита от страна на, на полицията, защита на техни училища и храмове. На следващо място, може би все пак нещо по-оптимистично, виждаме религиозни лидери и, общ... и общности, които доколкото може да преценим ние, хора, които вземат ясна позиция и, то, и говорят много ясен език против тероризма. Това е нещо, на което може да стъпи, може да го използваме и може да го използваме именно за успокояване на духовете, успокояване на евентуални атаки. Това е нещо за политиците, момент за политиците да използват сегашния момент, набраната инерция, да въвлекат в процеса религиозните лидери и религиозните общности. И така приключвам, обобщавам. Най-напред призовавам фундаменталните права да залегнат във всяко законодателство и на следващо място Искам да подчертая, че дерадикализацията включва и много други мерки, като защита и превенция. Благодаря, казва председателят. Много благодаря, че анализирахте най-различни аспекти на предложението на комисията, защитата на личните данни, път, данните на пътниците. А, благодаря ви. А сега следващият оратор Чобани е Руфаерери. Благодаря, господин председател, скъпи членове на парламентарната комисия. Благодаря за поканата да участвам в това извънредно и изключително вдъхновяващо заседание. Аз имам по този начин възможност за първи път всъщност да се взаимодействам с вас след назначението ми. Да, наистина, изправени са през безпредседентна тежка заплаха от е, терористични акция. И нека да кажа, че това е за това е събитие от безпредседентен мащаб след атентатите в Мадрид и Лондон. Що се от отнася до последствията след трагичните изтряскащи атентати в Париж, всички в моята служба сме на едно мнение. Трябва да действаме. Така че може да бъдете спокойни. Може да разчитате на проактивен институционен отговор от наша страна. Освен това, може да сте сигурни, че ще бъдем част от процеса, няма да бъдем пасивни странични наблюдатели. По въпроса сега за това какви мерки, включая законодателни мерки, се налагат, за да не сме свидетели на последващи атентати от този тип. Както казах, незабавното всъщност, незабавният отговор на Европа до на атаките в Париж и на полицейските операции в Белгия бяха също много значителни. Затова трябва да продължим в тази посока, да използваме набраната скорост. Какво е посланието ми към вас? Посланието ми е, че сме на кръстопът, на изключително възлов момент от нашето развитие, защото той е и изпитание. Изпитание е дали европейските законодатели могат да се поучат от поуките на миналото, дали могат да подемат нови инициативи и да поправят недостатъчно ефикасни инициативи до момента или мерки, чиято законност е била поставена под въпрос. Аз бих искал определено да бъда част от това изпитание. И сега, какво трябва да предприемем като ефикасно действие. Ефикасното действие минава според мен през една ясна стратегия на първо място. Аз съм съгласен с документът, с казаното от господин Кирхов в документа му от 17 януари, а именно, че ни трябва устойчива политика. Какво значи устойчива политика? Това значи преданост към нашите ценности, а именно основни накърними човешки права и свободи. Следователно, трябва да сме още по-внимателни, когато се двумим дали да премахнем или не някоя предпазна клауза в много основни закони на нашите държави членки това фигурира можем да бъдем задържани от полицията, но полицията не може да рови в нашата поща, така да се каже. И това е вид предпазна клауза. Така стана ясно и от съдебното решение от Съда на, Европейските, на Европейския съюз относно директивата за ПНР. През 2006 бе приета директива 24 която бе намерена за неотговаряща на принципа на пропорционалността. Съветът твърди в параграфи 74 и 77, 47 и 48, казва, че потъпването на правата, правото на свобода е сериозно престъпление, така че за първи път всъщност сме свидетели на съдебно решение, където ясно, стават ясни кои критерии трябва да бъдат вземани предвид, когато се мери дали сигурността се намесва и потъпква свободата и обратното. Това, е, това следва да се прилага и в областта на опазването на лични данни, за да имате възможност да преценявате кое е пропорционално. Нека да ви уверя, уважаеми членове на Европейския парламент, че от сега нататък трябва именно да подлагаме на анализ всяко ново законодателно предложение с оглед на тези критерии. Противодействието на тероризма, разбира се, не винаги потъпква или е в стълкновение с опазването и съхраняването на лични данни. Но един по-систематичен и проактивен обмен на информация чрез платформата Акрис относно това какви присъди или какви съдебни елементи фигурират в досието на някой заподозрян, ще осмислят в по-голяма степен граничният контрол. Заедно с Карлос Коелю аз самият преди години участвах в преминаването на системата СИС в платформа. Така че имаме инструменти, нека да ги използваме. Нека да не забравяме, че и настоящите, съществуващите по настоящим елементи или инструменти могат да дадат по-добър резултат, ако се, ако се използват по-разумно и по-навременно. Например, да не забравяме Федералното бюро за разследване информацията, която можем да поискаме от нашите партньори в Средните щати. И така, връщам се отново на анализа Нека да се спра сега на ПНР и предложенията, включително и на а, националните държави и членки. Господин Вос подчерта, че трябва да имаме европейски ПНР, европейски пътнически регистр. Нека да започна първо с проучването на Европейския парламент, което бе публикувано днес. Около 3000 европейски граждани са били е, бойци в е, Сирия. И почти един от всеки 15, които се връщат на европейска територия, е заподозрен в терористични действия. Тоест, това прави 1500 до 2000 всъщност, извинете, 150 до 200 европейски граждани, които са заподозрени в терористични действия. Как в този смисъл един европейски пътнически регистр би ни помогнал? Той, както и Европейската директива за съхранение на данните, евентуално могат да се прилагат и към граждани, за които няма реални е, подозрения, че биха участвали в е, сериозно престъпление. Господин Диас Демера, вие наистина сте прав, когато казвате, че трябва да има предпазни клаузи, при това не е формално, а ефикасно съществуващи такива. И за това трябва да оценим и да обясним защо непремерено събиране на данни е, са неподходящи. Директивата за PNR, дали тя би предпазила, дали би осуетила атентатите? Едва ли. И освен това въпросът не се състои в това информация, имена и прочи вече съществуват в базата данни на разположение на правоохранителните и правораздаващи органи. Така че каква би била допълнителната добавена стойност на едни до нови данни? бих, аз бях подготвил таблица с всички данни, които се, са се събирали преди и след предложението на директивата ПНР, както и двустранните или многостранни споразумения между държавите членки. И съвсем не съм убеден, че имаме нужда от повече графи в тази таблица. Аз всъщност представлявам независима институция и ние априори не сме нито за, нито против дадена мярка. Нашата мисия, нашата работа се състои в това да ви съветваме за това какво може да проистече от едно или друго деяние и какви могат да бъдат последиците от това. Така че днес отново мога да ви потвърдя, че сме на ваше разположение, ако решите да тръгнете на анализ за за действие в европейски план с по-неагресивни мерки. Вече съм в контакт с офиса на комисар Аврамополус. Разбира се, съм готов за съдей... да съдействам и с вашата парламентарна комисия, както и с съвета в търсене на ефективни мерки за опазване на сигурността, без да се не накърнява свободата. Вие сте с законодатели, аз съм съветник, но така или иначе ние боравим с опосредствена информация. Затова тези, които са защитници на по-крутите мерки, трябва да представят съответните доказателства в полза на своето твърдение, както ще направят съответно и другите. Господин Кирхов, аз не се само поканвам на е, организираното от вас мероприятие през, е, на 4 февруари, просто да имате предвид, че съм свободен негоден и мога да дойда. Отново подчертавам че всичко в крайна сметка се вежда до правилната оценка на уликите и доказателствата, с които разполагаме. И така, в заключение, мога да ви кажа, че точка по точка или случай по случай, този подход не би, бил дал, не би дал желаният резултат. Групирането по специфични категории на пътниците също не би дало желаният резултат. Говорим за целеви подход. Този целеви подход обаче трябва да бъде комбиниран с динамично взаимодействие. Е, с други органи. В противен случай не бихме излезли от националното равнище, на което се намираме на сега. И накрая, по повод на именно този глобален подход. Дебатите за ПНР и връзката му с трети страни. тук подходът наистина трябва да бъде световен, а не регионален. Следователно са необходими поправки в някои конкретни разпоредби на директивата за опазване на данните, като например прехвърлянето на данни, съхраняването и така нататък. Хубаво е, чудесно е, че ще работим заедно. Именно за това споменавам PNR, но ПНР, това, което е, се отнася за него, може да се е, отнася и за други елементи в областта на събирането и обмена на данни. Благодаря. Благодаря. Каза председателят. Господин Диас де Мера, давам ви думата на вас. Знам, че искахте да се изкажете предишния път, но нямаше време. Преди обаче да ви дам думата, да знаете, че заседанието е предвидено до 12.30. Така че минутка, минутка Минута е много, както се казва. Боля е, да сте кратки. Благодаря, господин председател. Мохамед Алапнани прави следното изказване вчера. Всеки мюсюлманин, който е в състояние да пролее дори капка кръв, нека да я пролее. Няма значение какво ще ползва. Камък, стрела, обувка или юмрук. Е, вижте, как, вижте какво направи един единствен мюсюлманин в Канада. Вижте какво направиха двама или трима в Париж. Аллах ще ги приеме в царството си. Така, сега, Шенген наистина е недосегаем. Имаме харта на основни човешки права. Това е първично право, на което се подчиняват всички останали е, правила. Имаме върховенство на закона и имаме всички инструменти, за да противостоим, да усуетим и да се справим с злоупотреба с власт. Това е същината, защото същината е много повече от съществуванието но трябва да защитаваме нашите граждани с инструментите, с които разполагаме или с други такива, които обаче да приемем демократично, които могат да са вечни или могат да са времени в зависимост от заплахата докато ние тук си гледаме, не виждаме по-далече от носа си, други излизат на бой всеки ден. Така че, веднага веднага трябва да се действа, било то с мълчаливо шествие или с друг вид солидарна проява. Благодаря. Колеги, моля ви, посочете към кой конкретно е вашия въпрос. Госпожо Йотова, заповядайте. Е- Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към господин Кехов. Моят е, въпрос е следният. Комисията разработва нова стратегия. И ние тук в парламента работим по хористична програма за миграцията и обежището. Е, една цялостна всеобхватна програма в тази област. Как може да се свържат тези две стратегии? И второ, големия въпрос за Турция – Що се отнася до отношенията между Европейския съюз и Турция и общата им съвместна работа и сътрудничество, смятате ли, че те са доста... на достатъчно добро ниво? Благодаря. това е закривам списъка на изказващите се. Биргет има думата. Ще се занимая с ПНР списъка на пътниците. Знаем, че обмена на информация от тези списъци е много ефективен. Особено след дебатите от последните години е очевидно, че е няма пълна яснота какви биха били последиците. Ако има европейска система за обмен на такава информация, а не 28 е, различни системи, каква е добавената стойност на европейската система? Какво е европейското в нея? Има някакъв е, европейски форум за обмен информация или база данни или какво? За какво става дъм? Второ, е, за радикализацията. Казахте, че трябва да знаем на къде тръгват нашите радикализирани млади хора. Казахте, че в 70% от случаите знаем. Четохме го и във вестниците в Франция, в Германия, колко много млади хора са напуснали нашите страни, за да отидат да се присъединят към ислямска държава в Сирия, колко от тях са се върнали, колко от тях са останали там, колко от тях са загинали, колко са оцелели. Какви са източниците на тази информация, като се има предвид, че нямаме е, събиране на данни на пътниците? Е, и в някои държави членки няма и е, съхранение на данни от е, пътувания. И накрая за радикализираните лица, всъщност за да се предотврати радикализирането, не е необходимо да има обмен на данни на пътниците. Трябва да видим какъв може да е реалният ефект, какви са реалните резултати. И а, във връзка с а, пътниците а, има изслушване, ам, но има и среща на докладчиците в сянка с държавите членки. Защо съвпадат тези две неща? Тимати и след това колегата зад вас има думата. Тимати, заповядай към господин Кехов и господин Бутарели. Стандартите в решението на Съда на Европейските общности за съхранението на данните, което ни бе припомнено от господин Бутарели, а всъщност аз като докладчих сянка по въпроса за обмена на данните на пътниците, искам да се занимая с тези въпроси и в моя доклад и следя внимателно обсъжданията. Мисля, че това, което се каза, особено за предложението на комисията, е малко старяло вече. Та моят въпрос е следният. Би трябвало да има начин да се занимаем с резултатите от решението на съда и тук в парламента, в нашите доклади. Ако това не стане, ще се наложи да спрем работата по цялото право, свързано с данни на този етап. Включително директивата за изпирането на пари, която е изключително която навлиза в изключително големи подробности е, за данните, които събира и данните на пътниците също. И какво смятате вие да замразим ли е, дискусията тук или можем да продължим нататък? Това е моят въпрос. colleague behind Mr. Kirkhope, whose name I can't pronounce. Колегата зад господин Киркоп, извинявам се, не мога да произнеса името ви. Пак аз Ортундуа се казвам. Благодаря, господин председател. С голям интерес изслушах вашия, ам, вашите изказвания, както и колегите, които се изказаха преди мен. И очевидно, че ефективното приложение е много важно. То трябва да е пропорционално, разбира се, но трябва да се зачитат основните права на всички. Господин Диас Демера каза, че проблемът с тероризма е, че той е заплаха, която е безкрайна. Ако искаме да сме по-ефективни в приложението, как е възможно това да е вярно? Той а, каза, че има ислямски фанатизъм, а, който а, се развива и променя вече 20 години и вече е, този фанатизъм дава възможност е, на някои млади хора да се здобият с сила, с е, власт. И господин Рамадан ни разказа за дейността на мрежата за информираност по отношение на радикализацията, очевидно е, че усилията за дерекализация в Европа са в своя, в своя зародиш. Вече 15 години работи в Европа по реда, ре, дерадикализация. Извинете. И е, мога да ви уверя, че няма как, ако не се работи още от самото начало, още с децата, когато са малки, да е, се. Е, преодолее радикализацията. Ако сме ефективни само при преследването на тероризм, тероризма, няма да можем да постигнем резултати. Колеги, моля, ограничавайте се във времето, с което разполагате. Софи Интфелд благодаря съвсем накратко. Господин Декиркъп заяви, че полицията не може да наблюдава заподозряно лице дори там, където има съдебна заповед за това. Защо? Как така? Вторият въпрос за Европол. Все повече се казва, че европейски, Европол трябва да се използва за обмен на разузнавателна информация, но всъщност се опасявам, че това означава да се а, размият границите между работата на полицията и е, разузнаванията. Е, моята политическа група иска повече основания, е, защото когато изготвяме законодателство, основаваме нещата на факти. И за това искам да знам точно как ще се ползват данните министри от различни държави казват съвсем различни неща в медиите. Едни казват, ще ги използваме за профилиране, за да идентифицираме потенциални терористи. Други казват, а не, не, само за идентифицирането на терористите използваме данните, само за заподозрени лица, които вече са известни на полицията. И въобще, дори министрите изглежда не знаят за какво говорят. Трябва някой да вземе да провери какво знаят самите министри. А, да спре да се разпространява противоречива информация. Госпожа Рева Далон има думата. Merci, Président. Parmi les jeunes combattants européens, nombre d'entre eux auraient été radicalisés. Благодаря много. Сред младите е, европейски бойци е, много често има европейци, е, деца израсни в Европа, които са се откъснали от обществото, които са расни в уязвими общности, които са расли в труден социален, и економически контекст и които са изпаднали от мерките, които могат да се предприемат. Затова е много важно да има социално приобщаване и да има мерки е, в е, интернет за приобщаване на младите, за да може да намалее потенциал за присъединяване към джихадизма, да има помощ за семействата за предотвратяване на радикализацията. Е, всъщност е, така могат да се предотвратят стотици случаи. Може да има платформа за тази цел и ако се а, е, направи това, как ще участват държавите членки и а, как може да се събере точна статистика за това колко млади хора са радикализирани. А, през интернет. Много ми е интересно да чуя отговорите на тези въпроси. Благодаря, госпожа Вержи. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на четиримата участници за високото качество на техните а, изказвания. Действително високо ценим вашата експертиза. Всеки един от вас от своята гледна точка се опитва да намери някакво добро равновесие, едно балансирано решение. Към господин Кехов е, е, внимателно изслушах е, общата картина, която представите, представихте и това, че казвате, че е добре да има малко повече усилия в посока към сигурността, въпреки че вече се предприемат усилия с арабските страни, но не разбрах напълно всичко, което казахте въпреки че се изказахте на френски, за борбата срещу исляма, срещу мисиоманите и срещу пегида. А, не разбрах какво точно казвате за това. Можете ли да уточните? И накрая, господин Рамадан, кои са тези хора, които са на първите линии? Вие казвате хората на първите линии, ама кои са точно тези хора? И Какви са конкретните мерки, които могат да се въведат за дерадикализацията? Конкретни мерки. А, вие бяхте малко неясен. Искаме по-конкретни препоръки. Иначе бяхте много по конкретни що се отнася до установяването на такива тенденции. Благодаря. Е, Благодаря. Господин Керков каза, че не получава достатъчно подкрепа за превентивната дейност, която предприема. Исках, бих искала да знам дали има статистика за това, до каква степен държавите членки участват в превентивната работа и какви са им разходите, когато става дума за санкции и наказания. Въпрос към господин Рамадан. За тези, които са в затвора, би трябвало да има доброволни програми. Тук знаем има разлика между държавите членки, а и наказателният процес е различен в държавите членки. В Швеция, например, имаме един такъв модел, където може да се комбинира една присъда, издадена от съдя, с определена, с определено третиране с определени мерки. Има а, програми за обучение, има програми за консултации. Тоест, в този смисъл хората хората биват накарани да вземат участие в тези програми. Госпожа Винберг. Благодаря, господин председател. Благодаря и на експертите. Обръщам се към господин Кирков. Хубаво е, че споменахте резолюция 2778. Аз, 21, извинявайте, 78. аз отдавна исках тази резолюция да бъде приложена. Вие Казахте, че трябва да се укрепят външните граници. Какво имахте предвид? Дали чрез Frontex или чрез други средства? На следващо място. Аз имам положително отношение към данните на пътниците. Хората казват, че това би ограничило свободното движение на хора, но ако аз трябва да си покажа паспорта или да дам допълнителна информация, това означава реверанс към сигурността на обществото. Какво обаче е, интересуваме дали знаете какво се случва с хората, които са във власт на джихадисти, които са завзели корабите, на които са пътували. не Гомеш. Аз бях в Северен Ирак и виждам, че държавите членки не, не координират дейностите си, например доставка на оръжие за пешмергите, не координират хуманитарната помощ и между себе си и с Европейския съюз. Те не координират и помощта за развитие, не координират дейно, дейностите си в лагерите с, с християни и сиди, язити. Моят въпрос е, таз, тези инициатива за е, данните на пътниците, е, до каква степен тази така прокламирана панацея ще донес, допринесе за определена дисциплина за по-добро координиране между действията на държавите членки и до каква степен ще имаме по-добра защита. И последният оратор, госпожа Стивенс. Благодаря. Господин Кирков. Много се говори за UPNS. Извинявайте за европейски, за за в, европейската система за данните на пътниците. Интересуваме какъв е приносът и към полицейското сътрудничество. Имаме една частична система в рамките на системата ПРОН. А, имаме и национални системи. Можете ли да ни дадете практически или теоретични примери за приносът на тези системи. Благодаря. Благодаря и на преводачите за тяхното търпение. Сега господин Кирхов има думата. Благодаря. Въпросите бяха наистина много добри, много интересни. Продължавам на френски. Не съм сигурен дали добре разбрах. Има Европейска стратегия за вътрешна сигурност, която приключи през декември 2014 година. Чудесна идеята комисията да доразвие собствените си приоритети по въпроса за престъпността. И другият ви въпрос бе свързан, госпожо Йотова, с миграцията. Аз не искам да смесвам тероризъм и миграция. Трябва да се внимава. Знаем, че ПКК, членовете на партията ПКК понякога първо вижда дали има възможност за бягство и търсене на политическо обезище преди да разкрият принадлежността си към тази партия. Така че смятам, че тези две явления трябва да се разглеждат е, раз, различно, различен начин. Това са две различни явления. Мигрантите понякога мигрират по економически причини, а политическите беженци по политически. Въпреки, че последиците в Средземноморието са смесени. Да, така е. По повод на Турция. Наистина, джихадистите минават, както каза и госпожа Могерини, през територията на Турция и това няма как да не бъде включено в диалога с Турция не само като държава кандидат за европейско членство, а и като регионална сила. Разбира се, това ще, за... ще бъде застъпено във всички видове преговори и разговори, които водим с Турция. В момент работим по по-задълбочено партньорство с министърът на вътрешните е, работи именно за е, работа с кандидат-джихадистите, ако можем така да ги е, нарека, и това е, е определено напредък, бележи напредък. Uh, Ще обясня за малко защо системата би трябвало да е централизирана, системата за данните на пътниците. По принцип, подходът е децентрализиран, но законодателството общностно, за това аз мисля, че вие бихте искали да осигурите равнопоставеност по отношение на защитата. И аз, като потребител, като пътник, бих искал да имам същата степен на защита в цяла Европа, а не да имам британска, френска и датска степен на защита. Така че по отношение на ефективност и защита, вероятно ще е по-разумно да има централизирана система. Казах 70%. Вие цитирахте грешна цифра. Това е работа на тайните служби ето в Франция, когато хората не знаят е, какво става с децата им, те е, се обаждат на тази гореща линия и казват, аз имам огромен проблем. Проблем с радикализация. Но тук е, на хората се, се обаждат по най-различни поводи на тайните служби. Сега, информация за пътниците се събират малко преди излитане на самолета. Не събираме данни за кредитните карти, то което обаче също би било интересно. Така че има разлика между различните системи. Сега дали да се замрази законодателството? На 4 февруари имаше заседание и прочетох решението на Европейския съд. Аз работих по директивата за хранение на данни под е, британско председателство. Ние трябваше да използваме първия стъп на вътрешния пазар като, основ, като правно основание за директивата, което не ни позволи да дефинираме всички предпазни клаузи, предпазни механизми, които да се използват при съхранението на данните. А това ние нямахме правно основание да го направим и държавите членки трябваше да изберат такова за себе си. Това, което реши съвета и парламента, беше, това, което прие, беше нещо доста ограничено. Той съхранява се голям обем, обем данни, но ако днес трябваше да приемем такава директива за съхранението на данните, тя ще, ще изглежда по съвсем различен начин. Един колега зададе въпрос за превенцията. Аз казах, че аз работих 4-5 години, за да се опитам да убедя колегите, да, да, да, да, за да се убедя фонда да инвестира повече в превенция. Той бе създаден през 2000 2013 година, 12 години след 9, извинявайте, 11 септември. Тоест превенцията е нещо много важно. И превенцията включва и тези програми, насочени към към чуждите бойци, връщащи се от Сирия и Ирак, мисля, че ще е много голяма грешка те да бъдат изправени пред съда, освен ако има ясни доказателства. Рехабилитационните програми трябва да се развият, но виждам, че няма много такива. Има интересни опити в Дания, в Франция, там има системна политика за рехабилитиране на такива лица. Сега, на, на следващо място, във всички демокрации има нужда от подслушване, от разузнаване, от прихващане, но законодателството предпоставя предпазни механизми, например съдебна заповед. Ние трябва да ги подозрим. Въпросът е, дори да имате съдебна за заповед, няма обаче въпреки това да е възможно легално да се прихваща в каквато и да е форма на комуникация между терористи или престъпници. Ако обаче тъй, ние всички искаме да бъдем защитени, но не може просто да прихващаме а, разговори в скайп на престъпници, това от закона не е разрешено. Въпреки нашето желание да укрепим нашата сигурност, това е изявление на френски професионалист. Аз никога не съм видял а, в толкова много правила в една правоприлагаща институция, както в Европол. А, там има страшно високо ниво на защита на данните и целостта на данните. Може би е, първата полука на атентатите от 11 септември е, че имаме информацията, но не я свързваме, не я обвързваме. Тоест, трябва да обменяме информация по-добре, и е, центъра на обмяна трябва да е Европол. Сега, дали е задължително е, дали събирането на данни на пътниците? А мисля, че това би било добре за, вторично, за вторичния подбор. Етническият профил, е, този индикатор е много занижен защото той не се, а, е, не се, е, индикаторът не е базиран на цвета на кожата. Компютъра не го вижда. Но полицаят го вижда. Когато хората купуват лично своя билет, когато хората го, го купуват и плащат в брой. Това могат да са а, поводи за допълнително изискване на информация, но това няма да доведе до арестуване. Сега, ако ви арестувате терорист в Париж и виждате, че кредитната карта е използвана за закупуване на, на билет и видите, че със е, същата кредитна карта е закупен друг билет за същия полет, то а, е, това може да бъде повод за по нататълно разследване на френски. Моите лични е, статистики сочат, че няма актуализирани списъци на държавите членки за младежите, които са се запътили към Сирия и че това по принцип е трудно да се направи. Смятам, че на европейско равнище нещата стоят по-скептично. Скептично на национално равнище са по-резултатни. От френския пример можем да разберем, че някои родители реагират по-бързо, бързо се обръждат до социален работник, социолог или психолог, когато имат така нужда от помощ при радикализиращ се а, син или дъщеря. По повод на педига, Пегида, може би, моя френ, белгийски акцент тук ми е изиграл лоша шега, това исках да кажа, че за да им противостоим на тях, трябва да сме заедно и обединено да действаме антитерористично, за да няма такива изстъпления. Сега за превенцията. Няма много време, но да ви кажа само Франция. Франция няма навик да инвестира много в превенцията, но откакто Мануел Вал се начал на правителството, напредъка е гигантски. Фронтекс. Споменах България тук е, на тях трябва да им се помага не само защото е, искат да се присъединят към Шенген и да няма всъщност граници между тях и другите държави от Евросъюза, а и защото те са подложени на натиск от е, нелегални емигранти и е, бежанци от Сирия и Иран. Те не само идват на наша територия чрез бреговете на, Меру... на Средиземноморието, а и е, през българо-турската граница. Благодаря. И така, Наистина трябва да признаем, че е крайно неприятно, че трябва да приключим. Е, преводачите трябва също да напуснат това заседание поради други ангажименти. Имаме още хора, колеги, които не успяха да се изкажат, но се радвам, че панелистите успяха да го направят и да изслушат това, което евродепутатите им отправиха като послание. Няма да, ви, няма да се придържам към процедурата и да ви дам думата само за една минута, през която няма нищо да имате време да кажете. Така че тук искам да приключа, да ви благодаря за участието, за въпросите, за отговорите. Благодаря ви и на вас, колеги. Само да ви кажа, че ви чакаме в 3 часа в залата 4Q2 за гласуване за директивата за пране на пари. Залата е различна на следобедното заседание. Моля, донесете си картите. Благодаря.